Colleagues, good morning. Уважаеми колеги, ако обичате, нека да започнем заседанието си. Дневния ред е прият, освен ако има възражения. Не виждам да има. Благодаря ви такъв случай веднага да преминем към трета точка и да поздравим най-сърдечно генералния секретар на ОИСР Анхел Гория. Добре дошли на заседанието на Комисията по економически и парични въпроси. Много се радваме на сътрудничеството си с ОИСР и още веднъж искаме да ви благодарим за присъствието. Мисля, че за трети път се срещаме. Нашите разговори с вас са много важни, особено в настоящия момент. Междиния економически преглед ни дава основания за оптимизъм до някъде, но, разбира се, за нас е важен и анализа на потенциалната финансова нестабилност. Нашата комисия, освен това, се опитва да разработва микс от политики, като количественото улеснение, инвестиционни политики, структурна реформа – по-малко проциклични фискални политики. Именно за това ни интересуват и вашите становища. Какво мислите, че в това, което правиме е уместно, какво трябва да се промени, как да сме сигурни, че растежът е устойчив и същевременно осигурява заетост. Благодаря ви. Сега ще ви дам думата. Заповядайте. Grazie tanti. Eh, dear parliamentary... Благодаря ви, уважаеми парламентаристи, дами и господа. За мен е наистина удоволствие още веднъж да се изправя пред Комисията по економически и парични въпроси. За последен път бях тук през ноември 2013 година преди около 18 месеца, когато все още вилнееше кризата. Преди две седмици ОИСР излезе със своя междинен економически преглед. Виждаме, че има някои окоръжаващи сигнали през пролета на 2015 година, по-низки цени на петрола, количествено улеснение, което дава потенциал – за ускоряване на растежа. Освен това, винаги, когато говорим за еврото и се каже слабо евро, ми се карат, защото обясняват, че това не е слабо евро, а конкурентоспособно евро. Така че имаме по-низки цени на петрола и конкурентоспособно евро. Това са условия, от които трябва да се възползваме. Вътрешното търсене е важно за растежа в САЩ. В Япония има парични и фискални стимули, които са и важни за краткосрочния растеж, но си остават дългосрочните предизвикателства. Същевременно, ако разгледаме 250 дълг на Япония спрямо БВП при средно 100% съгласно данните на ОИСР, това е сериозен проблем – в Китай имаме растеж от около 7%. Той ни се струва устойчив. Индия сигурно ще се развива най-бързо през следващите две години. В страните износителки на стоки е възможно ситуацията да се влуши. Бразилия е пример в това отношение. Там може да очакваме рецесия. Принципно възстановяването е неравномерно, но в Европа виждаме някои окоръжаващи сигнали, както казах – Очакваме за еврозоната БВП да нарасне с 1,4% 2015 година и 2% през 2016 година. Това е прогнозата ни от 18 март. Така че изгледите са добри. Смелите действия на ЕЦБ даде възможност на еврозоната да избегне опасността от стагниране на реалните доходи. От различните държави Ирландия се развива най-бързо, Великобритания, Испания, Португалия също се справят добре. Разбира се, с изключение на Обединеното кралство, това са държави, които преди имаха проблеми, бяха подложени на пазарен натиск и сега се справят по-добре, защото взеха необходимите решения. Обединеното кралство нямаше пазарни проблеми, а някои сериозни предизвикателства, но и те взеха необходимите решения и се справят добре. Всички тези държави проведоха реформи и сега са на правилния път. Няма място за самодоволство, обаче Европа все още е изправена пред много сложни проблеми. Растежът ще бъде бавен доста дълго време. Имаме неприемливо високи нива на безработицата. Голямо неравенство, що се отнася до доходите, висока младежка безработица. Това не е очудващо. Кризата доведе до нисък растеж, висока безработица, голямо неравенство. И всичко това, разбира се, уронва доверието в институциите, в правителствата, в парламентите – Паричната политика, разбира се, може да даде основата за растежа, да откупи времето и да се каже, господин Драги, госпожа Елин, господин Бернанки, Марвин Кинг, господин Маркони, господин Корода в Япония, те могат да ни дадат повече време. Единствено правителствата обаче са тези, които могат да вземат необходимите структурни решения, да проведат структурните реформи в името на устойчивия растеж. Така и европейските и останалите економики ще се върнат на пътя на устойчивостта. Необходимо е фискалните политики да се преориентират към растежа. Казвам преориентират, защото преди акцентът падаше върху намаляване на дефицита. Публичните финанси се възстановяват, но все още съотношението дефицит към БВП е твърде високо. Това е така, защото БВП нараства изключително бавно. Средния фискален дефицит в еврозоната беше около 2,5% през 2014 година. Разбира се, 2009 говорим за 6%, може би това е напредък. Но също така виждаме, че фискалните корекции в по-голямата си част вече са направени и следователно стратегически ние сме в една нова ситуация. Извършен е този напредък и сега е необходимо да се насочим към растежа, а не само към задлъжнялостта. Необходимо е фискалните корекции да бъдат малко по-бавни, да се разработят структурни политики, а паричната политика на ЕЦБ с количественото улеснение наистина е стимул за активността. Би трябвало да се направи изменение в името на растежа и заетостта, в името на инвестицията – като условие за растежа. Планът Юнкер до някъде може да помогне в това отношение. По-късно ще го обсъдя в по-големи подробности. Така че първата препоръка е да преориентираме фискалните политики по посока на растежа. На второ място Преразгледаната фискална рамка би трябвало да се разшири. Нека обясня какво означава това. След кризата ние укрепихме рамката на фискално управление. Създаден беше и Банковия съюз. Както казах, това е важна стъпка напред. Същевременно не може да се разчита само на адхок удължения на сроковете, за да се покрият фискалните цели. Много е важно да се има предвид, че бяха направени изключения при изключителни обстоятелства, но тези изключения не могат да се превръщат в правило – Случи ли се това, правилото вече не се прилага на практика и никой не му вярва. Принципно, преработената фискална рамка може да бъде доразширена по три начина. Ние искаме да подобрим средносрочната фискална устойчивост. На първо място, структурният бюджетен баланс е много важен – при преразглеждане на рамката, но тук има най-различни трудности, свързани с измерванията, с оценките. Методиките трябва да се преразгледат, да се потърси един по-широк подход. Има твърде много показатели, твърде много критерии, което означава, че хората накрая ще се насочат към най-малкото общо кратно и дефинициите, които отговарят на собствените им желания. Такава е човешката природа и ние всъщност е, ги потикваме да го направят с цялата тази сложност. На второ място трябва да се укрепят националните фискални рамки – Националните фискални съвети в това отношение могат да бъдат важен източник на независими оценки. В Обединеното кралство този съвет се нарича служба за бюджетна отговорност. Някои от тези фискални съвети разработват дългови тавани и други мерки – Немците през 2009 година изработиха балансиран, балансиран бюджет до 2016 година. Мисля, че те бяха първите, но така или иначе всички създават съответните институции и това е важен сигнал. На трето място ОИСР препоръчва опростяване на фискалните правила в ЕС, защото сегашната сложна рамка е почти неразбираема и за правителствата, и за обществеността. Следователно няма как хората да бъдат достатъчно информирани. Би трябвало правителствата да мислят не толкова а, за това как да разработват ръководства и наръчници от правила, защото винаги могат да се намерят вратички и не бива да се разработват фискалните механизми, които го позволяват. На трето място трябва да има по-интензивни структурни реформи. Те допълват паричните и фискални политики. В крайна сметка паричните политики вече са дали своя максимален резултат. Фискалните политики са насочени към намаляване на задлъжнялостта. Ние се опитваме да излезем от кризата, като се харчи повече. Това променя съотношението БВП към колективен дълг. Но резултатите не са достатъчно добри, пазарът вече няма доверие, за това е важно да се изпълнят структурните реформи. Някои държави, особено в периферията, не че обичам думата периферия, осъществиха огромен напредък през последните години. Сега трябва да продължат в същия дух. Решенията са взети. Необходимо е изпълнение. За жалост, е, в много от останалите държави, включително някои от големите държави, не е постигнато кой знае какво. Би трябвало да има повече амбиция за по-добри економически резултати. Трябва също така да се сложи край на дисбаланса в търсенето. Някои политики могат да допринесат за намаляване на на двойствеността на пазара на труда, актуализирането на уменията на работната ръка, увеличението на производителността и заплащането. Заплащането трябва да отговаря на производителността. Аз бях в Швеция, преди това в Обединеното кралство, преди това в Италия, предходната седмица в Люксембург – Пътувам много, но какво е общото между изброените страни? Общото е, че производителността е с нулев растеж или намалява. И това е огромно предизвикателство. Трябва много сериозно да помислим. Но единствено чрез по-голяма производителност може да има по-добро заплащане на труда. ОИСР работи с множество от европейските страни, като Италия, Франция, Португалия, сега Гърция. Ние подкрепяме техните структурни реформи. Работим с Франция, например, изчисляваме потенциала за растеж като резултат от различните реформи. Направихме го за Франция, направихме го за Италия, за Германия, за доста държави. Освен това, разработваме опции за еврото, както и за Япония, за да се избегне стагнацията. Има и план за действие за избягване на укриването на данъци и криенето на печалбата. Всичко това като информация може да намерите в електронен вариант, защото искаме да пестим хартия, но то е налично и на веб страницата. Има го и на копие тук. Каква е целта на всички тези реформи? Мога да ви дам интересен пример с Италия, господин председател. Изчислихме че ако Италия изпълни предвидения пакет за реформи, но разбира се, тук има голямо ако. Ако го изпълни, то може да се очаква растеж от 3% от БВП в края на 5 годишния период. В рамките на 10 години ще има 6% допълнителен растеж. Защото различните политики взаимно се допълват. И тъй Италия ще може да разчита на 6% допълнителен БВП на глава от населението. Мога да ви дам прогнози и за други държави. На ниво Европейски съюз е много важно да се довърши изграждането на единия пазар. Това е важно за средносрочния растеж, защото европейската економика все още се натъква на съществени бариери и пречки, що се отнася до предприемачеството, мобилността на работната ръка. Далеко съобщенията, енергетиката, електричеството. Във всички тези области е необходим европейски подход. Ще спомена последното предложение на Андерс Ансип за единия цифров пазар – например. Това е много добра новина и мисля, че е правилната инициатива. Мисля, че това ще доведе и до бум на производителността, както и ще улесни изпълнението на плана Юнкер. За съжаление обаче показателите за пазарна регулация показват, че в Европейския съюз не са се премахнали кой знае колко бариери между 2008 и 2013 година. Дори в някои държави има влушаване по отношение на премахване на пречките. Европейската директива за услугите не е допринесла съществено за тяхното премахване обаче. Необходимо е да има и един по-убедителен план за инвестиции, защото това, което липсва е растеж и търговия. Липсва кредитиране. Тук имаме плоски отрицателни ставки в Европа няма достатъчно инвестиции. Какво ни очудва тогава липсата на растеж? Всъщност, двигателя на растежа очевидно няма на какво да разчита. Необходим ни е следователно този план за инвестиции – Планът Юнкер със сигурност може да помогне. Тук не става дума за, само за тези 316 милиарда. Няма ли реален единен пазар, каквото и да се налее като пари, няма да даде никакъв резултат. От друга страна, ако се работи по регулирането и по единия пазар едновременно, тогава може да не е необходимо кой знае какво публично участие в финансирането. Следователно е важно акцентът да падне върху регулацията. Знаем, че планът Юнкер разчита на парите на националните проекти и на структурните промени. Това са трите стълба – но мисля, че трябва да се започне с структурната промяна. След това паричните потоци ще потекат по съвсем естествен начин. Бих искал да кажа също така, че ние предложихме да работим заедно с Европейската комисия по изпълнението на плана, включително и по публично-частните партньорства, където имаме голям опит. Накрая нека кажа няколко неща за данъците – защото знам, че ще имаме обединеното заседание заедно с Паскал Сантаман, който е нашия директор за данъчни политики. Но на този етап нека кажа, че ние работим в две области, които са наистина революционни и се надяваме да променят целия свят. От една страна принципа да няма къде да се скриеш. Тук естествено ние се борим с данъчните обежища, с индивидуалните схеми за укриване на доходи, Разработваме системи за информиране. Това ще бъде представено в по-големи подробности. Освен това имаме и проекта, започнал през 2013 година, който се разработва е, с подкрепата на Европейския съюз. Разбира се, ние не искаме да има двойно данъчно облагане, но не искаме също така и да се оказва, че никой не е обложен. В крайна сметка, данъците трябва да се плащат. Но всичко това ще бъде представено, както казах, в по-големи подробности – И тъй, господин председател, мисля, че изгледите сега са по-оптимистични. Аз искам да ви призова да използвате ОИСР, да разчитате на нас, защото ние работим с вас и за вас. Освен това, правим оценки на резултатите от инвестиционните програми, гаранцията за младеща, гаранцията за младежка заетост – не забравяйте, че 21 от 28-те държави членки са и членки на ОИСР. Латвия и Литва също ще се присъединят. Съвсем скоро това ще вдигне бройката до 23 държави, което означава, че за нас Европа е много важна. Не забравяйте, че ние се родихме след плана Маршал – една много вдъхновяваща инициатива. Ние не сме някакъв мозъчен тръст със седалище в Париж. Не. Ние се занимаваме с разработване на политики, а не с писане на доклади. Сред нашите 34 държави членки, 21 са държави членки на Европейския съюз. Така че интересът ни към Европа е постоянен и ежедневен. Притесняваме се за здравеопазването, данъчното облагане, образованието, научно-развойната дейност, растежа, заедостта на Европа. Екологията, економиката, социалното управление. Всичко това ни интересува. Така че използвайте ОИСР, не се притеснявайте от нас. Ние сме тук, за да помагаме на всички вас. Много благодаря. Започваме веднага с въпросите на колегите. Преди това обаче бих искал да ви благодаря най-сърдечно. Харесва ни вашия оптимизъм. В същото време, онова, което ни казахте, поне за мен беше изключително интересно. Най-вече, когато става дума за въздействието на структурните реформи, как да се измери това въздействие, опростяването, докладите в тази връзка, фискалните процедури, сложното финансово управление. По отношение на плана Юнкер, ние се опитваме да дадем своя принос е, в изграждането на този съюз на капиталовите пазари, структурен стълб е, по своя характер. От друга страна, не искаме да избързваме. Много е важно да се изградят структурните блокове в началото и след това всичко останало. Сега Бурхард Балц от името на НП. Благодаря, господин председателю. Радваме се, че ОИСР проявява постоянен интерес към Европа. No problem. Ja, ja, No? Okay, Herr Guria, schön, dass Sie da sind. Господин Гория, радвам се, че сте отново тук и че отново изразихте постоянния интерес на вашата организация към Европа. Споменахте някои неща за плана на Юнкер. Интересуваме следното. Тъй като сега сме в вече заключителния етап преди да вземем решение в парламента. От ваша гледна точка има ли въпроси, които от ваша гледна точка не са достатъчно засегнати. Това е ам, нещо, което би представлявало голям интерес за нас. И на второ място, ние ще имаме дискусия и с вашият представител, който отговаря за данъчното облагане. През последните години има отбелязан голям успех за противодействие на укриването и избягването на данъци. Относно автоматичната обмяна на данни на глобално ниво, може ли да се засили тази практика? Какви, пред какви пречки сте се изправили вие при автоматичното при автоматичната обмяна на данни и по отношение на инициатива, на инициатива БЕПС, която вие споменахте, каква може да се подобри в бъдеще. Благодаря ви. For... Ако ще чакате нещо да стане съвършено, то никога няма да се осъществи. Тоест, когато говорите за плана Юнкер, действайте смело. Много можете да научите в хода на начинанието. Тук не става дума само за липса на средства. Не може просто да се съберат пари на едно място и да се очакват чудеса. Не, тук става дума за потенциал. Потенциал, който може да се разрасне неимоверно. Ако държавите вземат необходимите решения и внесат необходимите структурни мерки, за да може плана Юнкер да успее, ползите от него ще бъдат много по-големи от тези, които в момента се предвиждат. При плана Юнкер. Този план е детонатор, катализатор, той не е група от проекти. 315 милиарда в контекста на 28-те държави и техния БВП, какво да кажем? няма веднага всички да излязат от а, е, този нисък растеж, но това е потенциал, който трябва да бъде подкрепен с мерки и само тогава ще има прехвърляне към следващите поколения на въздействието. Ето защо трябва да има подкрепа от ваша страна. Не чакайте плана да стане съвършен. По отношение на данъците, автоматичния обмен на информация вече сме получили около 40 милиарда евро приходи в хазната на страните, които участват, без политическа подкрепа от страна на g 20 124 страни вече обменят информация при поискване. Идеята е да се мине към автоматичен обмен на информация. Това ще бъде истинска революция. Представете си, през 2017 година някой създава банкова сметка в трета страна, банката, в която е създадена тази сметка, предоставя информация на властите на съответната страна, а властите на тази страна ще информират е, страната по происход на лицето, което е създало сметката. Ако самото лице желая да информира властите, добре. Ако не е дало такава информация, ще бъде поканено това лице на чай, за да даде необходимата информация. За да се случи всичко това обаче, първо трябва да се удостовери каква вероятност има съответното лице господин Хикс да открият такава банкова сметка, да прехвърлят данъчни постъпления в нея и така нататък. Ако преминем към автоматичен обмен на информация, това ще бъде истинска революция. Коренна промяна. Още нещо във връзка с това, което направихме. През 2008 година имаше 40 споразумения за двустранен обмен на информация, сега те са няколко хиляди коренна промяна. Имаме ли опит? Да, имаме опит. Създаваме системите, създаваме моделите за развитие. Искаме естествено да има един модел на споразумение, което да замени всички 3000 споразумения. Да се надяваме, че това ще стане в не толкова далечно бъдеще. Благодаря, казва председателя. Искам да приканя господин Гури и нашите колеги да се придържат към 5 минути за въпроси и отговор, защото иначе времето, което сме предвидили, ще изтече и колегите няма да могат да зададат своите въпроси. Следващия оратор Петър Симон от социалистите. Благодаря, господин председателю. Отново ще го, се говори на немски. Благодаря, ген, господин генерален секретар, за това, че сте тук сред нас и обсъждате, обсъждате важната тема с нас. И имам и аз въпроси свързани с данъчното облагане с плана Юнкер. Да, планът Юнкер трябва да бъде добре обмислен и да бъде стартиран, така че да можем да извлечем възможно най-големите ползи за Европейския съюз. Въпросът е дали ще успеем обаче по този начин да извлечем най-доброто за Европейския съюз. Аз произхождам от един от най-силните економически региони в Европа и като виждам какви проекти представляват интерес за инвеститорите. И а, се чудя дали а, а, това съотношение 1 към 15 а, ще бъде възможно. С инвестиционния план на Юнкер – няма ли да се внесат макроекономически неравновесия в рамките на Европейския съюз и в рамките на еврозоната? И тези страни, които имат нужда най-вече от растеж, и страните, които трябва да предоставят проекти, тези страни може би при развитието на такива конкурентоспособни проекти, проекти ще изостанат в сравнение с високо развитите индустриализирани региони. Относно докладването за всяка една страна, да, но а, информацията не е оповестена публично. Трудно може да се провери тази информация. В тази област не смятате ли, че а, трябва да има повече прозрачност, когато се докладва за всяка една отделна страна? Изисква се централен регистр. В момента водим дискусия как точно да бъде съставен той, да има а, обществен регистр. Как, ам, какво мислите вие по този въпрос, Поста на данъчното облагане и оповестяването на информацията? Днес нямаме контрол за всяка една страна. Нека да започнем първо с една такава система. Тук не става дума за това да се засрамват хората, а просто да си плащат данъците. Искаме данъчните приходи да бъдат получавани от съответните власти. От политическа гледна точка може и да е възможно да се премине към докладване за всяка една страна, но вероятно няма да има такъв консенсус. Знаете, че съвършеното е враг на доброто. За първи път има възможност да накараме хората да си плащат данъците и ако това се случи, ние ще имаме още по-голяма прозрачност. Ако настояваме да има пълна прозрачност и да посочваме с пръст веднага, може и да загубим, тъй като водим тежка битка. И аз желая същото. И аз бих искал днес това да е възможно, но може и да се наложи да почакаме. По същество обаче ще постигнем напредък. По плана за инвестиране и териториалните разлики искам да ви кажа следното. Плана на Юнкер е план за инвестиции. Той не е панацея. Той няма да реши всички проблеми на Европа. Нека да сме наясно. Това е стимул за растеж, защото липсват инвестиции. Естествено, говори се за малко по-голямо равновесие и така нататък, но той няма да реши всички проблеми, които имате. На следващо място. БВП на ЕС е 13 трилиона, а говорим за 315 милиарда. И то за период е, некратък. кратък. 13 трилиона генерирате всяка година, така че това е просто една малка част от БВП на Съюза. Този план няма да може да реши всички ваши проблеми. Работим много по отношение на териториалните различия в Европа. Разбираме вашите притеснения, споделяме ги, ще продължим работата в това отношение, но не очаквайте плана Юнкер да реши всички проблеми. Той няма да реши проблема с неравенството, може да помогне до известна степен по отношение на заетостта, но идеята е да се генерират инвестиции за да може да има и малко по-бърз растеж. Но трябва да се отчитат ограниченията тук, на този план. Благодаря, казва председателя. Това е още една причина да положим всички усилия този план да проработи, да имаме инвестиции в цяла Европа. Следващия оратор Мария Снотиес от Екара. Благодаря. Добре дошъл в нашата комисия. В Гърция в момента се шири хуманитарна криза. 30% от населението в Гърция живее под прага на бедността. С 40% са съкратени възнагражденията и пенсиите. Нашият дълг възлиза на 181% от БВП. И какво се получава? Следствие на споразумението с тройката, бедните станаха още по-бедни. Облагането на богатите се е покачило само с 9%. А пенсионерите получават пенсии с които, въпреки всичко, попадат под прага на бедността. Двеста милиарда евро а, са получени под формата на облигации, но въпреки всичко ситуацията не се е подобрила, защото те средства не са инвестирани както трябва. Има висока безработица след, сред младите. Много а, учени и високо квалифицирани кадри е, са напуснали Гърция, за да си търсят е, препитания някъде другаде. Политиката на економите беше прекалена. Тя не доведе до е, желаните резултати. Не трябва да се задушава растежа. Трябваше да бъдат подкрепени отделни професионални сектори. Мерките доведоха до това, че безработицата само се засили. Е, много малко среден предприятия затвориха врати, но тройката продължава да си действа както и преди. Примката на кредита се затяга все повече и повече. Тройката казва, че има нужда от структурни реформи. Ам, ораторът е прекъснат, а, за да зададе въпросът. И така, господин генерал секрет, генерален секретар, каква мярка предлагате вие като ам, отклик на хуманитарната криза, която се шири в Гърция? в качеството си на генерален секретар вие трябва да взимате решение. Искате тройката ли да подкрепите или гръцкия народ? Uh, well, uh, in... Бях в Атина на 11 февруари, когато бяха изминали само няколко часа от поемането на премиерския пост от новия премиер. Е, на 12 март пък имаше изявление за света и града. Има някои общи въпроси, които се разглеждат, въпроси по които има известно разбиране, данъците, данъчната система, събираемостта, корупцията, борбата с нея, прозрачността, по-голямата конкуренция, монополите, олигарсите, олигополите, подобряването на публичната администрация. Това са кръгълни камъни в процеса. Проблемите не се появиха през последните 5 години. Проблемите се появиха тогава, когато Правителството твърдеше, че има 5% дефицита, той е бил 15%. Как може да се стигне от 15% дефицит е, към излишък? Това отнема време. Проблемите не могат да изчезнат просто така. Ето защо положението е изключително драматично и много болезнено не на последно място от политическа гледна точка. Искам да ви припомня, че има две неща, които се случват в момента. Днес за рефинансирането на краткосрочните облигации, които имат падеж и така нататък, това е важно. И на следващо място дългосрочните мерки. Искаме да изпратим ясен сигнал, че ще има и утрешен ден. Структурните мерки, от които Гърция има нужда днес, трябва да се приемат, за да може растежа да е устойчив, да може да се върнем към създаване на работни места, да се върнем към онова економическо ниво, което беше загубено отдавна. Не може да се обвиняват последните 5 години действията на тройката или пък когото и да било. На този етап това не е продуктивно като стратегия и трябва да намерим решение за бъдещето. Благодаря. Мариан Харкин от името на Алде. Благодаря. Добро утро. Благодаря за това, че сте тук. Имам два въпроса. Говорихте за растежа, говорихте и за неравенството. Споменахте Ирландия. От миналата седмица има данни, според които 9% от работещите са бедни. Т.е. един на всеки 10 човека е работещ беден. Това е много голям проблем. Да не говорим, че има работни места, които са изключително нестабилни по своя характер. Искам да попитам, какво могат да направят държавите членки, институциите? Говорихте за структурни реформи. Има ли структурни реформи, които бихме могли да предприемем, за да се справим с този проблем? На следващо място. Споменахте БЕПС като програма. Аз съм съгласна с вас. Имам обаче няколко въпроса в тази връзка. Част от предложенията в момента са насочени към облагодетелстване на по-големите компании, не толкова на по-малките. При големите економики има излизане на, на дейност, преместване на дейност от съществуващата среда към по-благоприятна данъчна такава. Какви обаче ще са ползите за местата, където са базирани компаниите? И на следващо място цифровизацията. Тя е изключително важна. Тук има страшно много затруднения. Как смятате, че ще се внесе е, равновесие по отношение на по-големите и по-малките економики. Три въпроса, но изискват дълги договори. Е, отговори по-скоро. Благодаря. На първо място трябва да кажа, че Ирландия може да бъде давана за пример. Тя внесе необходимите политики е на пътя на възстановяването. Казахте, че договорите на много от трудещите се са неустойчиви по своя характер и аз съм е, съгласен. Проблема е, че до отдавна имаше хора, които нямаха никакво работно място. И това се случва често, когато в економиката няма растеж. Сега обаче Ирландия има забележителен растеж в сравнение с всички останали. И ето защо мисля, че това е много добър начин да се действа по отношение на работните места. Уменията. Уменията са онова, което ще доведе до бум по отношение на работните места. Какво правим по отношение на структурната страна на проблема? Образование, иновации, конкуренция, регулация, вътрешните данъчни структури, научната и развойната дейност, връзката между научните центрове и компаниите от частния сектор, начина по който те си взаимодействат. Това са важните стратегии. Околната среда, банковата система, това са най-важните мерки в средносрочен и дългосрочен план. На следващо място какво да правим по отношение на цифровата економика? Знаете, че стигнахме до едно много интересно заключение. Няма нужда да се изключва специално споразумение относно цифровата економика. Първо, защото ще отслабим своите позиции, даже от юридическа, даже от юридическа гледна точка. И на следващо място, защото ще може да се идентифицира така или иначе откъде идват парите и към кого отиват. Ето защо трябва да се види какво може да направи всяка отделна страна, защото промишлеността си има своите интереси. Ние можем да помогнем в това отношение. Не може просто да свием рамене и да кажем не, няма да се облага цифровата економика. Не е възможно това да стане. Не е възможно да се облага. Има много общи черти тук. Те а, начисляват е, разходи, плаща им се на тези компании и съответно има как да се облагат. Естествено, някои от аспектите тук ще са по-сложни, например седалището на съответната компания, но тези но тези проблеми могат да се решат. И въпроса за, за големите и малките държави и економики, идеята на предложението бе все то да внесе равнопоставеност за всички. Ние предложихме първите 7 мерки, следващите 8 ще бъдат предложени съвсем скоро на срещата на g 20 в Турция. Ще имаме пакет съответно, който ще бъде последователен. Първите 7 ще трябва да се попроменят, за да се пригодят към последните 8. И онова, което вие казахте, също ще бъде разгледано като проблем. Но отново казвам, това е една визия. Една визия, за която преди няколко години нямахме и най-малко доверие, че ще се случи. Защо сега това е възможно? Първо, защото имаме нужда от тези пари и на второ място, защото не е възможно правителствата да облагат с данъци само малките и средните предприятия или средната класа. Не може големите риби, големите играчи просто да избягват данъчно облагане. Много работа предстои, но аз съм голям оптимист относно възможностите, които има. Благодаря. Мигел Вегас от ГУЕ. Falou de, das boas perspectivas de crescimento, е, o preço de petróleo. Благодаря ви. Цените на петрола спадат, също времено еврото също. Необходимо е да отчетем факта обаче, че не виждаме кой знае какъв растеж. Говорим за някъде около 1%. Очакват се още 2%, но няма остатъчен растеж под 2%, който да ни успокои. Също време, но ние чуваме неща, които не са нови, иновации, инвестиции, нови рамки. Вече цяло десетилетие се прилагат най-различни рецепти и реформи за подобряване на економиката правим условията за труд по-гъвкави, но това продължава десетки години. И къде се озовахме в крайна сметка? Стигна се до укриване на данъци, измами, преместване на капитали. Това се случва. Няма растеж, няма доверие. Няма доверие, защото няма потребление няма потребление, тъй като хората нямат доходи, няма с какво да потребяват. С други думи, имаме един модел, модел на намаляване на трудовото заплащане. Това се вижда в световен мащаб. Намалява и износа, след това как се изчислява БВП с националното потребление, вътрешно потребление, повече износ, повече внос, какво се има предвид? При износа, освен това, е важно как се развива цялата економика – знаем, че ние участваме в световния механизъм, при който всеки се опитва да защити собствената си продукция. Има конфликт на интереси, а ние търсим някакъв устойчив модел – След това е необходимо да видим как се решава конфликта на интереси с големите предприятия. Тентемус фасалът бен. Така или иначе, ние сме напреднали много. И по-конкретно. Ако говорим за структурните промени, наистина може би десетилетия наред говорим едни и същи неща, но сега е време да ги защитим на практика. Сега имаме и възможността да работим при много по-адекватна рамка, по-стабилна рамка, дори и по отношение на укриването на печалба. Мисля, че сега наистина можем да приложим правилните мерки – Ситуацията е ясна. Държавите, които приложиха правилните мерки, имат много по-добри резултати, а тези, които не го направиха, имат много смесени резултати и всъщност се стига до едно объркване – ако говорим за конфликт на интереси, имайте предвид, че ОИСР защита именно тези мерки. Същевременно ОИСР няма как да не разчита на политическата подкрепа на различните държави. Ние сме подписали 40 съглашения за обмен на информация, свързана с фискалната сфера. Имаме и политическата подкрепа на Г-20. Разбира се, не ни достигат достатъчно експерти, но не може да се работи, ако нямаш и политическата подкрепа. Благодаря. Thank you. Филип Ламберс. Благодаря, Филип Ламберц, от името на Зелените. Добре дошъл, господин Горея. Искам в началото да кажа, че не съм съгласен с а, вас относно докладването по страни. Тук съм, пред вас. Не става дума за отделни лица, става дума за компании. Ако една компания не е готова да оповести информация, знаете, че съвършената информация е една от основите на е, свободната пазарна економика. Компаниите трябва да поемат е, своята отговорност. Ние наложихме нещо подобно на банките, можем да го наложим и на компаниите. Трябва да има публично оповестяване. Съгласен съм с вас, обаче структурните реформи. Структурните реформи за банките. ОИСР, наред с много други свои досиета, работи и по банковата система. Говори се за необходимостта от разделянето на инвестиционното банкиране и банкирането на дребно. Това предложение в момента се разглежда от парламента и се вижда, че е, вероятно няма да успеем да стигнем до нещо подобно. Искам да разбера какво смятате вие. Вчера Financial Times написа, писа, че за самите акционери не е добре всички дейности да са под една и съща шапка. Какво смятате, че би било въздействието от една такава реформа върху е, здравето на економиката, структурната економика? Аз мисля, че економиката би била по-добре функционираща, ако банките не обединяват под една шапка всички свои дейности. Естествено, може да ме опровергаете. Господин Гория, аз е, ви подкрепям относно структурните промени. Уокър, Дот Франк, Викърс, Ликанен, всички са съгласни, че трябва да има разделяне между инвестиционните дейности и търговските дейности на една банка. Събират се най-често краткосрочни депозити от населението. Имаме гаранция 200 хиляди или там колкото е. И тези пари ги е, инвестирате, защото искате да може да плащате дивиденти. Тук обаче излизате на пазарите и поемате рискове. Е, инвестиции с, с много голям риск. Ако загубят акционерите, губят и банките. Какъв е проблема? Банките имат 20 пъти по-голям риск, отколкото капитала, с който разполагат. И те трябва да бъдат контролирани, защото ако банките банкротират, не само акционерите банкротират, както вече видяхме, ще плащат е, данакоплаците и правителствата. Това трябва да бъде избегнато за бъдеще. Така че аз съм съгласен относно това разделяне. Е, естествено, няма нужда това да стане по силата на акта Глас Тигъл но трябва да има прозрачност и трябва да има ясно разделяне на отчетите, финансовите отчети. На следващо място, отчитането по държави. Колеги, аз съм съгласен с вас. Спомнете си, че... Какво казвате? Имаше коментар извън микрофон. Спомнете си, че не ОИСР, а държавите решават докъде да отидат. Докъде да стигнат. Просто искам да спомена, че Нашия анализ на положението с отчитането по държави показва, че страните искат да го приложат, стига обаче да няма публично посочване с пръст, защото даже компаниите може да са готови, стига да не бъдат оголвани, така да се изразя. Въпросът е, искаме ли от 0 да стигнем направо до 100 или да стигнем в началото на 50, 60, 70% от това, което искаме да постигнем. Онова, което искаме са парите, а не да посочваме с пръст. Естествено, властите имат право да действат, могат да хвърлят в затвора, когато трябва, но не е задължително те да оповестяват публично, че водят някакво разследване. Отново казвам, не мисля, че днес можем да стигнем до публично оповестяване и до отчитане по държави едновременно. Първо трябва да се постигне едното, след това другото. Хареса ми онова, което направихте по отношение на банките, но банките са много по-голяма заплаха за обществото и мисля, че беше добре да се започне с тях. Толкова по този въпрос. Благодаря. И сега колегата Анеманс. Благодаря. Винаги с е, уважение съм, съм, съм се отнасял към начина по който ОИСР си представя данните. Но днес съм малко изненадан, е, тъй като оптимизмът, който изразихте, е безпочвен. Относно Гърция, знаем, е, че Дългът там е оповестен и от Голдман Сакс. И като слушам какво се говори тук, съм доста изненадан. И в тази връзка имам два конкретни въпроса. Вие сте известен с това, че поддържате инфлацията. Тя не предизвиква безсъние у вас. И не смятате, че инфлацията е някаква пречка. Не е ли това е, точно описание на политиката на ЕЦБ? Но някои реформи в южните държави членки трябваше точно по тази причина да бъдат ам, отложени. също и препоръката на ОИСР за начина по който се изчислява БВП, това не е ли също проблем, който може да възникне? Ако ОИСР приема всичко, няма ли да се наложи е, да използваме други средства и да раздаваме е, приспивателни? Аз е, споменах Брайенки, Алан, Мървин Кинг, господин Манкони господин Корода. Това са все известни банкери. Сега говоря за господин Драги и неговите предшественици. Те дадоха възможност на економиката да се задържи и да не продължи да потъва още повече. Кризата е сериозна. Банкерите могат да дадат възможност с ниски лихви економиката да се опита да поеме въздух. Вчера се оказа, че в Централната банка се обявяват и негативни лихви. Централните банки искат да предоставят средствата на лица или компании, които са с висока производителност. Споменах иновациите, образованието, регулираното. Споменах въпроси за здравеопазването, околната среда, е, и така нататък. Кой се занимава с тези теми? Не е централните банки, ами правителството. Правителството трябва да прилага политики, свързани с заедостта. Това е работа на правителствата, не на централните банки. Ние за Кризата първо се разрасна в Съединените щати. Там се предприеха мерки. След това Кризата се пренесе в Обединеното кралство, след това вече в континенталната част на Европа и ем, нещата се задвижват тук едва сега, когато в Съединените щати ситуацията ще се нормализира през следващите няколко месеца. Вместо да ем, се обръщаме към централните банки, нека да се обърнем към правителствата и да кажем, проведете повече структурни реформи, обърнете внимание на е, мерки свързани с околната среда. Това всичко може да бъде свършено от правителствата. Европейският съюз обхваща 28-те правителства на държавите членки и в някои отношения те могат да работят съвместно и да се надяваме, че ще стане така и по тези въпроси. И така ще помоля ораторите да се вместят в рамките на минута и половина. Палбо Залба и след това Мутае. Е, Благодаря господин председател, уважаеми господин Гория. Вие казахте, че ЕЦБ просто ни дава време. Аз съм напълно съгласен с вас. Разговарях с господин Маргайо, бивш финансов министр, била председател и на тази комисия който говореше за проблемите на Германия в миналото и за това, че девизът е бил повече производителност. Искам да ви попитам как може да се справи Испания, как се сравнява с останата част от еврозоната. На второ място, кой е инструмента за макроекономическа стабилност? Благодаря. Господин Гория, както знаете, има много правителства, които мислят за това как да има по-добро данъчно облагане, връзка между труда и капитала. В САЩ с това се занимават множество економисти. Какво можем да направим ние, за да обложим повече капитала? Как на практика работи това? Не знам дали в различните държави резултатите са еднакво ефикасни. Същевременно ме интересува кои са държавите, в които е имало най-големи пречки за периода 2013-2014 година при премахване на бариерите. След това въпросът ми е как можем да сме сигурни, че предоставената информация за вашите анализи е достатъчно коректна, защото не всичко може да се провери. И след това кой прави анализ на изпълняването на препоръките в различните страни. Е, има един пилотен проект Данъчни инспектори без граници това в момента се обмисля. Какво мислите вие, как го оценявате? Ако говорим за Испания, трябва да кажа, че Испания през 2014 година създаде 434 000 работни места. 2015 година очакваме над 700 000 работни места. Каква е разликата между Испания от преди 5 или 10 години и днешна Испания? Испания преди 5 години трябваше да има растеж от 3%, за да разкрие едно допълнително работно място, докато сега с растеж от 1% има нови работни места. Защо? Защото Испания проведе реформи на трудовия пазар през последните 3 години – и сега вече бере плодовете. Всичко това, разбира се, изисква време. Говорих за Италия, например, за това, което направи Ренци. Той заложи свой политически капитал, но всичко това изисква време, както виждаме и от Испания. Трябваше да мина три години, но промяната е наистина драматична. Г20 също са много важни, защото имат своята легитимност, представляват 80% от търговията, економиката. Испания е сред тях. Тя е постоянен член. Г20 не взима решения. В Г20 се провеждат дебати – и след това всяка държава в своята среда прави така, че решенията да проработят. След това, господин Бае, обръщам се към вас. Тенденциите при данъчното облагане. Мисля, че нещата са ясни. Ние искаме да намалим ставките за инвестициите, за облагането на труда, и да увеличим данъците при потреблението, имотите и зелените технологии. Това е в полза на околната среда, разбира се. Това са общите тенденции и те се прилагат изключително бързо. След това кой пречи на автоматичния обмен на информация 2015 година. Проектът още не е започна, но вече се виждат е, ползите от него, защото самите данакоплаци е, вече знаят, че след година-две, ако не се държат добре, може да стигнат до затвора – и накрая Минфин, Банкос, ясно е, че банките играят своята роля. Налагат се вече милиарди глоби и министрите на финансите наистина упражняват надзор. А ако се предоставя фалшива информация, е ясно, че това не води до нищо, не е много политически издържано. След това проекта Данъчни инспектори без граници. Тази идея се замисля, защото капацитетът е различен. Много от развиващите се държави нямат достатъчно специалисти, за да се възползват от инициативата срещу подкопаването на данъчната основа и изместването на печалбата. Именно за това трябва да им се помага. Господин Идермайер, благодаря. Наистина се радваме, че сте тук сред нас. Първият въпрос е свързан с състоянието на економиката и най-вече в Европейския съюз макроекономическата рамка е, е удачна, когато говорим за фискална политика, лихвени нива и така нататък. Наблюдава се възстановяване, но фокуса трябва да е върху структурните реформи, за да се ем, създаде потенциален растеж. Ем, на следващо място фискалните правила – за да се засили доверието в ЕС и в еврозоната, трябва да бъдат създадени правила и да се предвидят промени в миналото. Загуба на доверието може да доведе до високи лихвени нива и това ще е в ущърп на фискалната консолидация. Вашето мнение какво е на следващо място? Радвам се, че се занимавам с въпроса за корпоративното облагане. Радвам се, че можем да разчитаме и на ОИСР, защото нито друг, освен вас, разполага с толкова голям опит. Въпросът за обмена на информация и ам, данъчните споразумения не трябва да се дава възможност на някои компании да плащат прекалено ниски данъци и това да има въздействие върху реалната економика освен обмен на, на информация и данъчните споразумения, по какъв, начин, по какъв друг начин може данъчното облагане да стане по-прозрачно. Следващия оратор. Благодаря, господин генерален секретар. Има доста политически стъпки, които са предприяти, за да се предотврати неплащането от страна на големи компании на данъци. Има страни в Европейския съюз, които са специализирани в областта на финансовите услуги. И този сектор се явява в някои страни като водещ в економиката. Тази сутрин говорим и за агресивното данъчно облагане, за укриването и избягването на данъците, сближаване на данъчните системи. Необходимо е да се вземе предвид и каква е легитимността на разпоредбите, свързани с финансовото облагане? Не трябва ли на глобално ниво да се хармонизират данъчните разпоредби? Трябва да има съответните показатели, които да оценяват финансовите услуги. Може ли да изясните какво е настоящото състояние на нещата? относно развитието на прозрачна глобална регулаторна система. Страните, които предоставят финансови услуги, имат интерес от такава система и а, по този начин ще се избегне и загубата на данъчни постъпления. Какво е свършено в тази област, за да могат всички интереси да бъдат обхванати? Благодаря още един въпрос от страна на Данилта Хъбнер. Благодаря, господин председателю. Господин генерален секретар, радваме, радваме се, че сте тук сред нас. Решенията за инвестициите ще бъдат ам, повлияни от развитието на шата през последните години. Не трябва да се ам, влушава паричната политика, защото това ще е в ущърп на растежа. Смятате ли, че трансатлантическото търговско и инвестиционно споразумение разполага с потенциал за растеж? Да, това споразумение съдържа в себе си потенциал за растеж, защото е споразумение между два големи економически блока. Значи обединявате два големи блога, два големи блока и ам, нещата се нарежат а, като с лего елементи. Това е една много добра инициатива, която ние подкрепяме. Загубата на а, средства. Това означава, че има ниски лихвени нива. Това води обаче до възстановяване и растеж. Ако се предотврати това, тази загуба на пари, тогава се спира растежа, лихвените нива се увеличават, господин Драги купува вашите дългове, това е от което има нужда Европа в настоящия момент и лихвените нива са ниски. Това е нещо, от което Европа има нужда. Няма да прекарвам безсънни нощи заради инфлацията, ами бих имал безсънни нощи заради дефлацията. Господин Лидермайер, Майер, Структурните реформи е, са правилния път. Обичайно, когато има проблем, се казва е, нека да намалим лихвените нива. Еми, те сега са негативни в някои случаи. Или пък нека да разходваме повече средства, 40% от БВП и а, с дълга, а, който се получи, ам, трябва да внимаваме. Какво значи думата структурен? Ами, за някои политици това означава проблем, защото отнема време. Но това е единственият начин, по който можем да постъпим в момента. Относно правилата, първо ги ам, приложете, първо се придържате към тях и тогава ги променяйте. Това ам, изглежда логично, но единственият проблем е, че в някои случаи има и по-добри начин и обстоятелствата също се променят. Правилата се спазват най-вече. Да, и се казва, зачитайте правилата, да речем тези свързани с фискалния дефицит Взимайте предвид и гъвкавостта, но трябва да кажа, че ако не променяте правилата, когато обстоятелствата се променят, тогава ще ви ам, ще ви се ам, стори трудна ситуацията. Европейската комисия, Европейския парламент, европейските органи, господин Юнкер, господин Добровски, Московичи, всички те заслужават ам, ам, похвала, защото те направиха възможен обмена на информация за данъчните споразумения. Имаме е, нещо, което беше казано по време на Г20 в Бризбран и европейските а, а, органи реагираха много бързо след това обявление в Бризбър. Много е важно да се действа по такъв начин. Така може да се отбележи напредък. Относно БЕПС. Това са международните финансови услуги. Няма конфликт между тези страни, които искат да събират повече данъци и тези, които искат да бъдат регулирани по-добре банките. В много случаи става въпрос за едно и също нещо и не става въпрос само за банките. Става въпрос за всички дружества. Ще ви кажа, че не знаем как е открито това противоречие и че ще има страни, които ще бъдат засегнати. Има, може би, един вид страни, които ще бъдат засегнати, тези, които си запазват привилегията да постъпват по друг начин, за да привличат инвеститори, но това няма да е възможно повече. Има основни правила, които ще се прилагат. Ам, Тоест, данъци се заплащат там, където се генериран доходите. Това е основно правило. Има някои изключения с а, интелектуалните права и така нататък, но като цяло тези правила трябва да се прилагат навсякъде. Има много малки страни в света, в които са регистрирани най-много на брой дружества – е дали тези дружества наистина реално съществуват в тези страни. И ако е така, тези малки страни направо ще потънат земята по тежеста на всичките машини и оборудване. Така че а, не може да се постъпва по този начин, т.е. дружества да се регистрират само с една табелка на вратата, това, е, е, това нанася е, много сериозни щети и трябва да е, се направи нещо. Е, правилата няма да засегнат обаче тези страни, които е, са на финансови центрове. Тоест, е, това ще дори от полза за тях. Е, Тибор Зани, последният оратор. Благодаря. Искам да а, спомена две неща в хода на нашата дискусия. На първо място, трябва да кажа, че ем, генералният секретар и много други са застъпници на ем, по-нататъчното прилагане на структурните реформи. И на този етап искам да предупредя всички, че е, трябва да се имат предвид всички данни за социалната ситуация в Европа, трябва да се извърши е, анализ на соци... последиците върху социалната политика от всички тези реформи. Е, а, да не забравяме и социалния дъмпинг. Някои европейски правителства дори а, организират а, такъв вид дъмпинг. А, относно плана на ОИСР за а, изместване на а, печалбите. Uh, us, uh, uh, including... Така нареченият БЕПС. Европейският съюз леко изостава в тази област. Съгласен съм с вас, че няма къде да се скрият тези, които не спазват правилата. В Европейския парламент е за данъчна справедливост и това е пътя, по който трябва да вървим. Благодаря, Георгиус Крицас. Благодаря, господин председател. Радвам се, че господин Гория е тук сред нас. Той представи много интересен анализ. Той е много добър в даването на такива анализи. Той мисли средносрочно. Ние, като политици, мислим по-скоро краткосрочно. Вие ни казвате какво ще се случи в Италия след 10-15 години. ОИСР е изготвил подобен анализ и за Гърция, но в Гърция кризата в момента е много дълбока. През последните 3-4 години на няколко месеца се сменяше правителството. Ами какво ще се случи там след 10-15 години е един доста философски, а не политически въпрос. Правителствата нямат толкова много време. Въпросът ми е следният. Можем ли да помогнем а, при ам, поставянето на приоритети сред ам, структурните реформи, така че резултатите да са по-навременни, правителствата да бъдат подсилени и да има ползи, разбира се, и за хората. Да бъдат разсеяни всякакви съмнения, свързани с структурните реформи, които са свързани с много високи разходи за обществото. Благодаря, господин Хелкмарк. Uh, uh, Първо, количественото облегчаване от загубата или освобождаването на много средства се задълбочиха много от кризите, на които станахме свидетели през последните около 5 години. Относно структурните реформи, начинът по който вие гледате на тях, ако погледнем назад в историята, ще видим, че най-големият проблем за финансовите кризи е бил предизвикан от търговските банки на Дребно. Във времето се увеличава стоеността на активите. Трябва да се създадат някакви структури, които да са стабилни повече от други по време на криза, така че да се избегне риска. Благодаря ви. Разбира се, не трябва да се губят пари за, да, <clears throat> за сметка на регулирането. По-добре да има ниски лихвени нива, отколкото високи. Но ако има е, изкуствено ниски лихвени нива, тогава ще има ам, изкривяване на пазара. Ам, ам, Пазарите на движими имоти, търговските банки, да, и техните действия могат да предизвикат проблеми. Економическият анализ показва следното. Да, ние гледаме на всичко в краткосрочен план, но има области, в които а, ние а, трябва да а, окажем подкрепа на Гърция и, в, и то в средносрочен план. А, Гърция иска да се изпрати послание, че има и утре. Ние знаем какви са проблемите, знаем и какво прави тройката. Вие казвате, че много правителства е имало. Ами, новото правителство, избрано демократично, то е легитимно, член на ОИСР, те поискаха да им помогнем и ние им казахме как да ви помогнем в кои области и това правим, но не губим от поглед и малките неща. Така да се каже, не спускаме от поглед малките дървета отпред, защото за тях се крие цялата гора. Структурните промени водят до социални последици. Да, така е. Сега ам, извършваме анализа с, а, е, по нов начин, по нов подход предвид новите предизвикателства. Понякога някои идеи ам, за момента са удачни, въпреки да изглеждат малко абсурдни. А, но разбира се, говорим и за социалните последици. Трябва да се фокусираме и върху тях. Никой а, не смята, че социалният дъмпинг е политика. Въпросът е как такава мярка да бъде избягната, за да не се стигне до а, неравенство и да няма негативни последици, въпреки че а, мерките са били добронамерени. А, относно данъчната справедливост, а, да, Съгласни сме. Данъците са инструмент на политиките, социални, екологични и така нататък. Данъците могат да бъдат използвани за много цели и те се използват за много цели, но има и по-добри начини как да се подхожда. Ние искаме всички да разберат какви са альтернативите. В крайна сметка, ам, правителствата са суверенни и имат правото да взимат свои собствени решения. Yeah. Благодаря ви, господин Гория. Много интересна размяна на мнения. А сега ние трябва да преминем към гласуване, след което имаме много интересни точки. Гласуването е по референтните показатели. Готови ли са всички? Нека да направим проверка. Нека да проверим. Моля, гласувайте, за да проверим дали всичко е наред. No, Ben. Opposite. I need to see. Ah, no, it's... Ah, okay, sorry, sorry. Great. Sorry, there were some last minute changes. Извинете, направихме някои промени в последния момент, но вече сме готови. Можем да започнем. Компромиса. Преди да започнете Искам да ви кажа, че четирима от нас са против почти всички устни изменения. Има няколко, които ще приемем, защото Венс е толкова симпатичен, но предварително искам да ви уведомя, че при устните изменения сме против, защото не може устни изменения да се обсъждат, приемат или отхвърлят, когато ги получаваме в полунощ. Това е абсолютно неприемливо. Аз самият работя по 18 часа дневно, но не мога да работя 24 часа дневно. Благодаря, че ни уведомихте, казва председателя. Разбира се, превентивното възражение не е предвидено в процедурата, всеки път ще трябва да правите отделно възражение. И ако колегите ви подкрепят, няма да гласуваме устното изменение. Не знам дали докладчикът желае да каже нещо. Кора, продължаваме напред. Компромиса за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б на 4 части. Първите две разделно гласуване, след това имаме устно изменение. Час едно за, против, въздържали се, приема се Час две за, против, въздържали се, приема се. Нека проверим гласуването по втора част. Моля, гласувайте електронно. Vote is closed. Край на гласуването. Да, приема се. Устно изменение на Кей Свинбърн. Трета част. За. Против. Въздържали се. Да направим проверка. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Четвърта част с устно изменение за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Моля, гласувайте. is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърта част сама, за, против, въздържали се, приема се, компромис С. Първо устно изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Второ устно изменение за. Не приемаме това устно изменение. Това осно изменение ни харесва. Зелена партия 2 Добре, устно изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение 3 за, против, да направим проверка, устно изменение 3. was adopted, but okay. Yeah, yeah, but no problem. It's close. Край на гласуването. Приема се. Компромис Д. За против, въздържали се, приема се компромис и за, против, въздържали се, приема се компромис F за, против, въздържали се, приема се компромис Г за, против, въздържали се, приема се компромис H, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част в сусно изменение за. Може ли да станете, за да сме сигурни, че има четирима? Добре. В такъв случай устното изменение не се гласува. Предполагам, че ще трябва да гласуваме втора част без устно изменение за Докладчикът иска ли да даде насока? Това е първоначалното изменение, без устно изменение за, против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Това е параграф 3 без устното изменение. Vote is open. Моля, гласувайте. Приема се. Да, имахме преди проблем с социалистите и демократите, сега пък с НП, но не, не, не НП им харесва. Край на гласуването. Добре, нека да гласуваме още веднъж. Втора част. Без устното изменение както е първоначално представена. Моля, гласувайте. Now is easily adopted. Vote is closed. No, let's, let's give time to vote, colleagues, even if... Да дадем време на колегите да гласуват. Край на гласуването. Няма съмнение, че се подкрепя от мнозинството. Трета част с устно изменение за. трябва да се изправите отново, ако само вдигнете ръка, няма как да знам, че възразявате срещу устното изменение. Двама от вас сте. Добре, следващия път ще стане. И тъй, трета част за против. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. Компромис Т с изменението. Изменение 2 за. Има възражение срещу устно изменение 2. Това беше в допълнение за това, ще гласуваме компромиса. Първоначалния компромис, компромис Ю. Тук има четири устни изменения. Първото устно изменение на компромис Ю за – Казаха ми, че двете устни изменения отпадат. Добре, в такъв случай устно изменение 3. Това е изменение 3 на компромис Юза против въздържали се, приема се. Устно изменение 4. То е ново, трябва да ви го прочета нов параграф 2J. Това е устно изменение четвърто към компромис и от Държавите членки могат при изключителни обстоятелства да наложат допълнителни изисквания към администраторите на референтните показатели. Това е ново устно изменение. Моля да го гласуваме за. Против въздържали се, приема се. Компромис В за, против, въздържали се, приема се. Компромис В. за, против, въздържали се, приема се. Компромис Хикс за, против, въздържали се, приема се. Компромис Y. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Z. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 511 и ИТРЕ 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис АА с първото устно изменение от името на зелените за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме компромиса без устното изменение за, против, въздържали се, приема се компромис АБ за, против, въздържали се, приема се компромис БФ за, против, против, въздържали се, приема се компромис АЦ за, против, въздържали се, приема се компромис Д с устно изменение на Фернандес за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме целият компромис за против, въздържали се, приема се. Компромис АЕ. Разделно гласуване, първата част. Целият член без втори параграф с устното изменение. Гласуваме устното изменение за против въздържали се, отхвърля се. Първа част без устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Втора част с устното изменение на Филип Ламбертс. Устно изменение на втора част компромиса е за, против, мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. So is included we don't need to vote again, so we go to compromise AF. Няма нужда от повторно гласуване. Компромис АФ за против, въздържали се, приема се компромис А, Дж. За с устното изменение. Първо с устното изменение за, против. Нека да проверим. Господин председател, кой компромис гласуваме в момента? момента гласуваме устното изменение на Фернандес. Това е компромис AG. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме компромиса без устното изменение за. Против, въздържали се, приема се. Компромис ЕХ за. Против, въздържали се, приема се. АИ за. Против, въздържали се, приема се. АДЖ за. Против, въздържали се, приема се. АК за. Против, против, въздържали се, приема се. А, Л, за, против, въздържали се, приема се. А, М, за, против, въздържали се, приема се. 624 изменение за против да проверим изменение 624 моля гласувайте Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис АН за. Против, въздържали се, приема се. Биджей за. Против, въздържали се, приема се. АО за. Против, въздържали се, приема се. АП за. Против, въздържали се, приема се. АК за. Против, въздържали се, приема се. АР устно изменение. Първо за, против, въздържали се, приема се. Компромис АС за, против, въздържали се, приема се. Компромис АТ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АС Ю за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, В за, против, въздържали се, приема се. А, W за, против, въздържали се, приема се. Изменение 710 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А, И за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б, А за, против, въздържали се,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 да направим проверка. Десето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 13 за, против, въздържали се, приема се 14 за, против, въздържали се, приема се 5, 21 за, против 15 поправя се председателя по съображение 21 за, против. Нека проверим изменение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16 за, против. Мисля, че е същото мнозинство, но нека проверим. Open. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, приема се. Изменение 17 за. Против, въздържали се, приема се. 21 за против, въздържали се, приема се 264 за 264 гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се 265 за, против, да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. 267 за против. Мисля, че се приема, но да проверим. 267. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Двеста седемдесет и две за. Против. Мисля, че се приема, но да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 200 и 7, казва председателят, за 27 изменение за. всъщност, моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 278 за против, въздържали се, приема се. 289 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се. Същото мнозинство приема се. 280 за, против, въздържали се, приема се 30 за, против, въздържали се, приема се 283 за, против, въздържали се, отхвърля се 284 за, против, въздържали се, приема се 31 за, не, 31 отпада. 285 за, против, въздържали се, приема се 32 за, против, въздържали се, да проверим 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 Vote is closed. Край на гласуването. 46 гласа за, 10 против, 3 въздържали се. Сега по именно гласуване по законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. 47 за, 10 против, 2 въздържали се, 1 глас повече. Сега ще дам думата на докладчика е, относно решението за започване на преговори с съвета. Благодаря, господин председател. Мисля, че този доклад е изключително важен. Ето защо би било най-добре да се отиде в пленарна зала. So to... Докладчика предлага да отидем в пленарна зала. Взехме решение да гласуваме. Едно такова решение няма да има поименно гласуване. Последния път е, направихме нещо подобно. Няма да гласуваме. Така ли? Това е автоматично решение. Добре, така направихме и в предишния случай. Това означава, че преговорите ще започнат въз основа на текста, който е гласуван и мандата, който е прият в пленарна зала. So, congratulations to the rapporteur. Поздравления за докладчика. Сега имаме текст от името на комисията относно референтните показатели. Welcome. Oh, yes. There was quite something. There was quite something. Well done.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 Okay, so we can... И така, нека да започнем работа. Следващата точка от дневния ред. Отново размяна на мнения с представители на ОИСР. Отново приветстваме с добре дошъл господин Гория. Приветстваме с добре дошъл и Паскал Сент Аман, който е директор на Центъра за данъчни политики и администрация. Господин Сент Аман е ръководител на проекта на ОИСР във връзка с така наречения БЕПС, ерозия на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. Знаете, че ние работим по този въпрос. По този въпрос работи и специалната комисия относно данъчните постановления. Аз искам да приветствам Мойсера за тази дейност, защото тук не става дума само за проблема с прозрачността, традиционното неплащане на данъци. Тук има и нови феномени, свързани с формата на международните корпорации и цифровата економика и неното разрастване. Искам да подкрепя господин Гория. Той преди малко ни каза, че тези промени не означават, че не можем да облагаме печалбата там, където тя се генерира. Просто трябва да променим своя инструментариум, който в началото беше създаден след да се справим с двойното данъчно облагане. Е, сега трябва да се справим с двойното необлагане с данъци. Естествено, трябва да се доверим на ОИСР. Първо ще дам думата на Алан Ламасур, председателя на комисията. Благодаря ти, Роберто. Благодаря и на нашите гости за това, че са приели поканата за размяната на мнения. Необходимо е да поговорим за това как да се преборим с някои от тези печални практики, които вредят на предприятията. Знаете, че парламента реши да създаде специална комисия по темата. Обменяме информация с организации като вашата и от вас и от медиите. Разбираме, че е имало доста проблематични ситуации, ако говорим за работата на конкуренцията и данъчната справедливост. Водещото в нашата работа, когато се опитваме да теглим чертата и да видим какво се случва в Европейския съюз и какви да са нашите препоръки, съответно на специалната комисия и на комисията по економически въпроси. Та това, от което се водим, е, е и работата на Г20, както и на ОИСР. И докладчикът и други членове ще вземат думата, но ние имаме четири въпроса. Първо, интересувани ни вашата програма и график. Що се отнася до тези въпроси, защото според нас въпроса за данъчната основа на предприятията трябва да се разгледа бързо, да се види какво е правото в държавите членки, какви са многостранните договорености. Тук вашата роля е много голяма. Не работим ли бързо, това ще е в ущърп на всички. На второ място работата на ОИСР по темата. Може ли да се каже, че държавите членки имат една обща позиция, че говорят в един глас? Въпрос, който сигурно ще ви накара да се усмихнете. И на трето място – мандат е свързан с данъчните решения и някои други практики, които са еквивалентни. Господин Нидермайер се спря на същата тема. Каква е позицията на ОИСР? Разбира се, можем да говорим и публично, и в по-тесен кръг. Но така или иначе Ойсера работи години наред именно за това. Вие сигурно знаете кои са тези, които могат да ни кажат най-интересните неща. Различните участници, економисти от университети, наблюдатели, НПО, синдикати, журналисти. Какви са вашите препоръки? Те са винаги добре дошли, разбира се. Благодаря, господин Гория. Благодаря ви, господин председател. Много се радвам да се видим отново. Мисля, че се видяхме и миналата пролет. Искам да представя Паскал Сантаман. Той е човека, който се занимава с данъците. Той ще отговаря на всички трудни въпроси. Искам обаче да ви представя малко предисторията. На първо място, националните Двустранните и многостранните измерения, които спомена господин Ламасур, са най-сложното тук. Точно тук вече имаме изкуство, а не наука. И имаме нужда от експерти, но имаме нужда от политическа воля. До сега станахме свидетели и на двете, да се надяваме, че тази тенденция ще продължи. На второ място. Всички ли сме на една вълна? Всички ли имаме една и съща позиция? До сега това е така, защото имаме нужда от пари, както вече казах. Освен това, вие започвате да оказвате натиск. Сега има ответна реакция, Оказва се натиск върху правителствата. Правителствата са под натиск, защото предстои предизборна кампания или защото така е устроена демокрацията. И сега ставаме свидетели на това, че някои страни, които в началото бяха големи застъпници за идеята, вече не са такива застъпници. Ние продължаваме нататък, така или иначе, по отношение на данъчните постановления – Публично поздравихме представителите на Европейския съюз, Домбровски, Московиси, Юнкер. Гордеем се с онова, което направихте. Казахме го и в Бризбен. Тогава поздравихме председателя Юнкер за това предложение за данъчните постановления. Знаете, че темата е изключително проблемна. Всички искаме да имаме максимална прозрачност. Нека да не започваме от самото начало. Чудесно предложение. Защо? Защото става дума за автоматичен обмен на информация. 6 години от не да създадем 3000 двустранни регионални споразумения за е, обмен на, на, на информация. Седем години се очаква да отнеме новото споразумение, новата разпоредба. Нека да не откриваме Америка. Няма нужда да започваме от самото начало. Само един стандарт. Единен стандарт. Затова пледирам. Само така ще успеем. Ако има твърде много стандарти, всички ще отидат на минималния общ знаменател. Ние сме за единен стандарт. Повтарям, единен стандарт. Само така ще успея. Отново казвам, тук става дума за обмен на информация. Това са първите седем. Те са тук. Май всичките те са тук. Това са първите седем стълба от общо 15-те, които са необходими, за да може проекта БЕПС да се задейства. Няколко години ни отне да стигнем до тук – още няколко години ще ни отнеме, за да може всичко това да проработи. Последните 8 стълба ще се вземем с тях в края на тази година. Господин Ламасур каза да не откриваме Америка. Така или иначе положението е достатъчно сложно и има много хора, които се опитват да убият в зародиш това начинание. Ето защо искам да кажа следното. Ако всеки има идеи, ще ги чуем, но нека да бъдем единни, да имаме единен фронт. И тогава всички ще знаят, ще разчитат сигналите, ще се научат на нашия език. И вероятно ще стигнат до заключението, че най-добрата стратегия е да работят с нас, а не против нас. Така че така ще приключа аз своето уводно слово. В крайна сметка ще създадем проект на законодателство. Между другото, не искаме да хармонизираме данъчните ставки. Тук не става дума за нещо подобно. Искаме да водим една битка за една цел. И накрая, но не на последно място по значение, не забравяйте за така наречените законодателни заболекари. Когато има добро предложение, те се намесват и започват да изваждат зъбите на това предложение и то става беззъбо и започва да фъфли. Така че нека да запазим духа на това предложение. Това е една истинска революция. Винаги използвам тази дума в този контекст, а в ОИСР това не се случва често, да се говори за революции. Това обаче е революция и тя ще промени начина по който работи световната економика. Тя ще стане по-добра, по-справедлива, по-устойчива, ще бъде и по-сигурно място за предприятията. По този начин те ще знаят, че няма да ги облагат два пъти за едно и също нещо. Така приключвам и ще давам думата на господин Санд Аман, който знае всичко за този въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин генерален секретар. Няма какво толкова да добавя след това, което беше казано. Може би по-технократски ще отговоря. По отношение на програмата, знаете, че създадохме план за действие за БЕПС. В него има 15 мерки. Те ще бъдат представени на лидерите на Г20 през септември 2000 и те бяха представени през септември 2013 година и се планира да има 15 дейности в рамките на 2 години. Това е малко лудо като начинание, защото за да се променят препоръките или насоките на ОИСР, това отнема години, тъй като търсим консенсус. Но благодарение на подхода отгоре надолу, благодарение на политическата важност, която се отдаде на, на тази тема, благодарение и на вас, ние е, ще успеем да действаме бързо. Ако не го направим, страните ще започнат е, да предприемат едностранни мерки. Ето защо много неща са заложени на карта. Имаме данъчни споразумения, имаме модели в това отношение развити в рамките на ОИСР имаме насоки. Ако обаче не се намесим бързо, страните ще почнат да предприемат едностранни мерки и ще преминем от двойно данъчно облагане към нулево облагане. Ето защо искаме да внесем тези 15 мерки и да стигнем до е, възможно най-доброто решение. Седем от мерките вече бяха представени на лидерите на G20 в е, Бризбен през ноември 2014 година. Ние ще представим представим още 8 мерки, така че общо ще има 15 мерки. Те ще бъдат представени на финансовите министри е, на е, Г15 в е, Лима и след това ще има представяне и пред лидерите от Г20. Това е нашата програма. 15 мерки не са малко. Ако искаме да запълним една-две празнини тук и там, естествено ще има прехвърляне на печалбата на друго място. Ето защо трябва да има мащабни действия. Три стълба ще има тук. Е, данъчното облагане е тема, която подлежи на пълно единодушие. Трудно е естествено да се работи в това отношение, но е, суверенитета на държавите членки води до пропуски, до празноти и печалбите отиват точно в тези празни места, защото това е изгодно. Ето защо ние искаме да се справим с е, това разминаване чрез представяне на модел на законодателство. Имаме и разпоредби, свързани с така нареченото CFC. Това е данъчният термин, когато се говори за справяне с злоупотребите. На следващо място има а, мярка, а, свързана с а, приспособяването, какво имам предвид? Много често компаниите отпускат вътрешни заеми към своите филиали, дъщерни дружества, ние се опитваме да създадем минимален стандарт или вътрешно законодателство, което ще намали възможностите да се приспада лихва. И накрая, точно както Европейската комисия, ние се опитваме да се справим с неправилните, недобрите данъчни практики. Тук се включват патентите и не само. През 20-те години на 20 век бяха въведени принципи с цел избягване на двойното данъчно облагане. облагане. Сега трябва да внесем принципи с цел избягването на двойното данъчно необлагане, за да не се злоупотребява и с договорите. 27% от преките инвестиции в Индия идват чрез Маврици, само че това не са пари на Маврици. Това е просто е, намиране на, на, на, на най-изгодната юрисдикция. Как е, да направим така, че компаниите да не прехвърлят е, своите печаби в юрисдикции, където нищо не се случва? Има 2 трилиона средства на американски компании на Каймановите острови и Бермуда, само че тези средства не са генерирани там, те просто са прехвърлени там. И накрая трети стълб, който е посветен на прозрачността, Европейската комисия също се опитва да направи нещо тук. Опитваме се да намерим колко неща са заложени на карта. Не знаем, защото не събираме данните. Говорим за режим, за задължително оповестяване. По силата на този режим компаниите и държавите ще трябва да оповестяват е, колко средства е, генерират, събират и освен това ще има и така нареченото докладване по държави или отчитане по държави. Много е трудно да се направи нещо тук, да се намерят е, инструменти за анализ, трябва да се установи точното равновесие. Ако искаме да внесем БЕПС, знаете, че искаме да се справим с двойното необлагане, но естествено трябва да внимаваме да не нарушим принципите за справяне с двойното данъчно облагане. Е, така че много е, е трудно да, не, е, да, да се работи така, че да не се внесе инструментариум, който да се намеси в едната или в другата област. И накрая имаме мерки свързани с злоупотребата по отношение на установяването на компаниите, вместо да искаме от държавите членки да, да променят а, своите а, двустранни споразумения. Казахме, че те са около 3000, това ще отнеме десетилетия. Ние а, се опитваме да създадем една многостранна конвенция. Чухте за тези 15 мерки и тази конвенция а, автоматически ще замени всички тези 3000 а, споразумение и общо взето ще е, убием не два заека с един куршума, 3000 заека, доста ефикасна ще е тази пушка. Искаме това да стане до 2016 година, до края на следващата година, работим бързо. Е, Представихме тези предложения, е, искаме да дадем инструментариум на държавите членки, е, слагаме 44 държави на една и съща основа, равнопоставено ще има, защото това са всички държави от ТСР плюс е, Колумбия, и коя, Колумбия, която се присъединява е, към ОИСР, плюс 15, 12 до 15 развиващи се държавите работят с нас в Комисията по фискални въпроси, Водим структурен диалог с Световната банка, с ООН, за да може всички развиващи се страни да са част от този разговор и да извлекат полза. Благодаря, каза председателя. Сега първия оратор съд докладчика от името на социалистите и демократите Елиза Ферайра. Благодаря ви. Благодаря ви, че сте тук сред нас. Благодаря и за работата, която сте свършили, защото това е институцията, която се зае с този въпрос. Ние се възползваме от това, което вече сте свършили, защото няма нужда да повтаряме вашите стъпки, ами можем да надграждаме на това, което вие вече сте направили. Въпросите ми са много специфични, са свързани с това, което вече е направено. В плана ви за действие се предвиждат седем 7 стъпки. Вие казахте, че а, сте отворен а, за нашите въпроси, за навлизане в подробности, може би не в този формат, може би в по-тесен кръг можем да навлезем в технически подробности. В групата, която се занимава с данъчното облагане, искаме да да се информира за това какво е състоянието на нещата в вашият план за действие предвиждате и преразглеждането на отделните данъчни режими, нещо, което е от полза за нас, за да видим какво се случва и кои, какви са инструментите, които могат да се използват. Аз искам да разбера до каква степен можем да преминем от фазата на проучването към фазата на изпълнението. Това е важният елемент. В рамка на Г20 и ОИСР има желание да се придвижат нещата напред, обаче има някои несъответствия, с които трябва да се справим, как ще подходим. За нас в Европейския съюз нещата от политическа гледна точка стават трудни. Вие подкрепихте редица препоръки. В крайна сметка е много трудно от политическа гледна точка да се обясни на гражданите, че пенсиите им се съкръщават, защото няма достатъчно средства в хазната, докато в същото време средствата потичат към друга юрисдикция. Какво какъв е вашият съвет? Какво може да препоръчат от гледна точка на вашия опит? Може може ли да се окаже натиск върху комисията да а, продължи да работи по този въпрос, като се възползва от вече а, постигнати от ваш опит? Втория ми въпрос е свързан с а, трети страни и най-вече с а, специални юрисдикции. Имате информация Списъкът ни с е, ораторите е много дълъг, ако обичате по-накратко. Каква е вашата препоръка и какво е значението на е, специалните юрисдикции? Благодаря ви. Благодаря. Господин Тойер е съдокладчик, даваме му думата. Благодаря, господин председателю. Ще говоря на немски. Благодаря господин председателю и господин генерален секретар. Има проблем, който възникна, а именно служител на ОИСР в Съединените щати не е подложил на данъчно облагане с приходи в Германия и в други страни чуждестранните печалби се облагат. Това е един куриозен случай, но да речем има предприятие, чието акционери искаха дивидендите да бъдат увеличени. Това става чрез тегляне на кредит в Бахамите и с лихвите е било възможно да се финансират допълнителни действия, като се изнасят средствата за облагане на Бахамите. Когато препоръките на ОИСР бъдат приведени в действие, може ли да се уверите, че няма да има такова двойно двойно необлагане. В Твитър написахте, че сте се срещнали с люксембургския премьер. Той подкрепя БЕПС и автоматичния обмен на информация. Може ли да ни кажете какво се е променило в Люксембург и ам, какво може да ни кажете за срещата ви с люксембургския премьер? Наистина ли той подкрепя такъв тип действия? Господин Сантеман. Благодаря, господин председателю. Действие пето е свързано с вредни данъчни практики. Предвижда се спонтан, спонтанен задължителен обмен на информация и обмен на информация за а, възможни данъчни споразумения. И на второ място става въпрос за това как тези преференциални режими свързани с интелектуалната собственост, няма да са в ущърп. Т.е. да се облагат печалби, които ам, са ам, генерирани в ам, съответната страна. Имаме споразумение по този въпрос. от не малко време, защото имаше някои страни, които а, подходиха неохотно, но 44-те страни, които споменах аз, е, са съгласни. Трябваше да кажа още в началото, че много добре си сътрудничим с ГД Таксот е, в Европейската комисия и това сътрудничество е много плодотворно. Относно фазата на изпълнението, това е много добър въпрос. Това, което правим, не е проучване. Доклад има само по въпроса за дигиталната економика. Това по-скоро са мерки и действия. Имаме вече ам, а, законодателство, типово законодателство, което може да бъде вече прилагано на практика от а, отделните държави. Това са мерки, които ам, нямат, задъл, а, нямат ам, правно обвързващ характер, те са морално обвързващи. Но това морално задължение накара държавите да се откажат от банковата си тайна. Трябва да видим как наблюдаваме правилното транспониране. Това са насоки, които трябва да бъдат спазвани, плюс има член 9 от споразумението, който също трябва да бъде взет предвид. Ще има и нови насоки, които ще трябва да бъдат изпълнявани незабавно. Има мерки, които трябва да бъдат приложени на вътрешно ниво, да речем като промените в местното законодателство. Но а, трябва да има желание да се използват различните инструменти, за да се стига до хармонизиране на мерките. В крайна сметка ще има и споразумение между държавите членки. Вие оказвате въздействие върху ам, дружествата когато ние създаваме мерки, се стремим те да са в съответствие с стандартите на Европейския съюз, в съответствие с европейското законодателство, защото в противен случай държавите членки много трудно ще могат да прилагат нашите мерки, ако те не са съвместими с ЕСА. Относно дружествата, те променят своето поведение. Политическата подкрепа е много важна в тази насока. Има много мерки, разбира се, и е, знаете, че комисията е, ще се обърне към вас през юни, след като е изготвен доклада по плана Юнкер – все още има някои несъответствия, които трябва да бъдат отстранени, но има и мерки, които предстои да бъдат изпълнени. Германия има териториална система, кога, що се отнася до облагането на външните печалби. Държавите и други държави членки имат такова, а, а, такъв териториален аспект, който не се среща в Съединените щати. На последно място Люксембург, както и другите а, страни в ОИСР, желая да сложи край на така наречените БЕПС. Ние трябва да уеднаквим правилата за всички е, и всички искаме да е, има промяна. Благодаря ви. Докладчикът от ЕКОН, господин Нидермайер. Благодаря. Добре дошъл. Искам да задам а, въпроси към двамата представители на ОИСР. Но първо ще кажа, че сме ви много благодарни и разчитаме много на вашата подкрепа. Има и технически въпроси, които са важни. В противен случай не може да има ефективни предложения. Но аз ще задам въпроси от по-общ характер. Има много начини, по които големите е, компании успяват да плащат по-низки данъци, а пък другите си запазват привилегията да плащат по-високите данъци. Въпросът е много сложен. Нямаме проблем само с данъчните споразумения, имаме проблем с интелектуалната собственост, с данъчната основа. Въпросът е как да се справим с този сложен въпрос по най-ефективен начин. Европейския съюз има някои правни ограничения, свързани с сътрудничеството, прозрачността и обмена на информацията. Въпросът ми е в кои области можем да стигнем много далеч а, с тези инструменти и какво, какви ограничения поставят те. На следващо място трябва да се фокусираме, може би, между, върху няколко мерки, които ще са най-ефективни като си има предвид естеството на проблема и естеството на тяхното решение, какво може да ни препоръчате вие, по кой път да поемем. Благодаря, Анна Листоц. Благодаря. Благодаря и на двама ви, че сте днес тук. Приветстваме работа, която сте свършили до момента. Имам няколко кратки въпроса. Първо, включването на развиващите на развиващите се страни в този процес. Казахте, че ОИСР се опитва да а, привлече някои развиващи се страни на един по-късен етап, но все пак искам да ви попитам какво е вашето мнение по въпроса, защо е отнело толкова много време, не е ли могла ОНЕ да ам, приеме позицията си по-рано. На следващо място, когато говорим за CBCR, имахме и дискусия а, по този въпрос по-рано. В Европейския парламент въпросът се обсъжда много време. Общата данъчна основа ще, ще обхваща и по-големи компании, което е и нашата цел. Тук възниква въпросът дали това ще е съвместимо господин Гария каза, че имате амбицията да обхвата да е по-широк дългосрочен план. Следващия въпрос, който имам е за данъчните споразумения и многостранните и двустранни споразумения. Разбира се, трябва да се произвесе целият процес, за да се види къде има такива практики. Нека да помислим за списъка на ОИСР за данъчните обежища и ам, трябва да видим, е, че когато има данъчни споразумения с а, данъчни обежища, ответната страна е също данъчно обежище. Има юрисдикции, които разбира се не участват в такива порочни практики. Трябва ли да има по-разширен списък с такива порочни а, практики, и а, тази информация да бъде публично оповестена. Да говорим а, за данъчни убежища без а, да се въвличаме в някакви правни проблеми, каквито са, какъвто е бил случая в миналото. Благодаря а, за вашия въпрос. Ограничаването на инструментите. БЕПС ще е от голямо значение, за да се наблюдава какво правят държавите, да се избегне хаоса и многократното данъчно облагане. Ние ще ние сме достигнали безпредседентни нива на сътрудничество. Това не се е случвало до сега. Страните разбират, че има номинал номинална суверенност. Всички страни са суверенни. Е, те или могат да участват, или не в сътрудничеството. Ограничаването на инструмента зависи от това до какво ниво ние ще запазим това сътрудничество и ние ще играем важна роля в тази връзка, за да постигнем възможно една най-сплутена група от е, участващи страни. Има и риск обаче, ако не работим в пакет, защото ще разрешим един проблем някъде, но той ще възникне на друго място, така както се получава с прехвърлянето на, печалби, на печалбите. Това е отразено и в нашия план, където има 15 мерки, които са е, всеобхватни и задълбочени. Когато говорим за глобални въпроси, има нужда от глобални решения. Споменахте ООН. ООН беше поканена като наблюдател в ОИСР от 2012, още през 2012 година. Какво се случва на практика? Ами, нещата се случват. Води се дебат за легитим, легитимността но в крайна сметка всичко се свежа до ефективността и до това дали нещата се случват. Ние искаме да обхванем повече от хиляда развиващи се държави в този процес. Освен това и високо развиващи, и искаме да обхванем и бързо развиващи се страни, като Бразилия, Китай и така нататък. Е, с, с страните, които съставляват 20% от БВП, плюс различните се страни, плюс е, е, Световната банка и други организации, ще стигнем до един глобален обхват. И искам да кажа, че когато говорим за БЕПС, тогава по-скоро нещата опират до въпроса за капацитета. Относно CBCR, докладването за всяка една страна. Говорим за 750 милиона евро. Много чувствително се реагира на въпроса за спазването на правилата. Има големи групи, които ще повдигнат и големите въпроси, но има ангажимент от всички членове на БЕПС да се извърши преглед до 2020 година. Ние започваме, оценявам ситуацията такава каквато е в момента и разчитаме на опита. И има много взискателни страни Бразилия, Индия, Китай, европейските държави. Има и други страни, които проявяват своята неохота, но в крайна сметка всички се обединиха около една процедура за обмен на информацията и това ще се случи скоро. 2016 и обмена ще започне от 2017. Относно данъчните споразумения, Обхватът е голям проблем, защото има някои контрапродуктивни мерки, които се включват в спогодбите. Необходимо е да има политическа динамика, политическа подкрепа. Да се насърчава участието за да може да работи ефективно механизмата за обмен на информация. Благодаря ви. Бертол... Бертолуке. ich werde auf Deutsch sprechen. Ähm, ще говоря на немски. Благодаря, господин председателю. Ще задам въпроси към представители на ОИСР. Това, което казахте за проекта е доста обещаващо. Надявам се, че ще имате успех. Не знам обаче оптимизмът, който излъчвате, е оправдан. Първо, споделям вашето мнение, че е важно да има всеобхватни мерки и трябва пробойните да бъдат запушени. Ам, но не трябва да подценявате изобретителността на тези, които искат да не плащат данъци за това, че ще, те ще продължават да търсят пропуски в законодателството. В ОИСР трябва да го вземете предвид. Въпросът ми е как установявате до каква степен а, сте постигнали успех? Кога ще може да установите, че сте постигнали успех и а, коя мярка е дове, довела до подобряване на ситуацията? Имате ли предвид някакви процеси, с помощта на които може да установите къде вашите очаквания не са изпълнени. Няма ли и други по-активни инструменти от тези, които вие представихте, за да може да се установи какви а, други възможни начини могат да потърсят компаниите, за да избягват данъчното облагане и не може ли да създадете стимули, така че а, данъчните администрации, когато имат някакви подозрения за порочни практики, а, да се обърнат към администрациите на другите държави членки, за да могат да се обсъдят потенциални случаи, при които ще се търси начин за заобикаляне на законодателството. Мислите ли за някакъв вид продължаване на вашата стратегия и ам, ам, имате ли начин по който може да оцените нивото на вашия успех? Ще ви помоля отново да задавате въпроси в рамките на една минута. София Интвелт. Благодаря ви. Ще се опитам да бъда кратка. След казаното от господин Лукия, нека отбележа, че съм оптимист. В целия пакет обаче ми се струва, че има слабо място, което е свързано с политическата ангажираност. Каквото и да измислим, ако държавите членки се отказват от задълженията си да приемат и изпълняват законодателните норми, няма никакъв смисъл. Системата е толкова силна, колкото е най-слабото извено. Е, мисля, вие отбелязахте, че Европейския съюз е обединена група от държави. Надявам се да сте прав но не съм убедена, защото в ЕС има държави, които на думи са за силна данъчна политика, а на практика се облагодетелстват от различните данъчни условия. Каква е позицията на ОИСР по отношение на ангажимента на държавите членки да приемат и изпълняват законодателни норми на второ място, правителствата са под натиска на общественото мнение. Много е важно следователно да се говори с факти. Аз бях в Холандия точно когато медиите говориха за Холандия като данъчен рай и всички бяха много ядосани, защото никой не желая да бъде описван по този начин. Следователно, но обществеността трябва да се обясняват фактите и лошите резултати от проблемите, които обсъждаме. Благодаря, Мигел Виегас. Благодаря ви. Мисля, че трябва да бъдем до някъде критични защото ние говорим за процеса на концентриране на богатство, на капитали, използването на банковата тайна и различните вратички, като че ли политическата власт е завзета от економическата – и високо поставените служители в правителствата зависят от мултинационалните компании. Всичко е много свързано помежду си. Най-важното следователно е прозрачността. Тя е тази, която може да доведе до промяната защото именно публичните скандали доведоха до днешния дебат. Ако обществеността не беше разбрала за фактите и за това, че има толкова несправедливост, нямаше да говорим за това. Оказва се, че самите правителства са създавали такива системи. На практика, следователно, ние искаме поне да смекчим лошите резултати, ако не и да премахнем тези практики. Да въведем стриктни мерки, за да се справим с този бич. Има различни данъчни договорености в различните държави, Нека говорим за нещо конкретно, нещо позитивно, което да можем да кажем на гражданите. След това, как участват различните държави? И ясно е, че държавите са всъщност най-големите жертви на тези измествания на капитали, защото се губят милиони и милиарди даже. Какво можем да кажем на гражданите от тези държави? Каква е гаранцията, че държавата няма да стане жертва и това няма да се отрази на цялата економика? След това говорим за основните инструменти, както и хибридните инструменти. Ясно е, че те са важни и важно е да има и прозрачност при прехвърлянето на печалбата – в крайна сметка няма как да избягаме от тези въпроси и държавите трябва да участват. You, uh, Благодаря ви, господин председател. Дали сме твърде големи оптимисти? Може би. Но трябва да убедим бизнеса, че промяна има. И в крайна сметка бизнеса променя поведението си и в Европа, и в САЩ. Това е част от процеса. А що се отнася до политическата воля, има безпредседентна промяна. В Г-20 има промяна, има и много развиващи се страни, които казват, че не може да има двойно данъчно необлагане. Това е просто не е устойчиво. Не може до безкрай да се увеличават данъците върху труда, върху мобилността. В крайна сметка се оказва обаче, че винаги има някакви вратички в международен план. Но политическа воля съществува. Да, има разлики, има малки отворени економики, които не искат да затягат правилата, за да не пострадат. От Холандия имаше официален доклад на правителството, който показва, че 8 до 12 хиляди търсят най-благодатните данъчни норми, но Холандия реши да се придържа към трудните политически решения и да се пребори с това явление. Разбира се, може да се каже, че системата е толкова силна, колкото е най-слабото извено, но ние предоставяме информация на държавите – и тези, които искат да защитят данъчната си основа, ще разполагат с необходимите инструменти. Единствено настояваме тук да има координация и сте права, ролята на обществеността е изключително важна. Необходимо е от друга страна, бизнеса да може да извършва данъчно планиране, но да не превръща данъчното планиране в бизнес ние имаме нужда от добри услуги, а не от данъчно планиране в услуга на печалбата. Същевременно ние имаме действие 11, имаме е, агресивната данъчна директива. Всички действия ще бъдат наблюдавани. Важно е изпълнението, както и наблюдението за да сме сигурни, че мерките имат въздействие. Ако нямат въздействие, докладваме на политическо ниво, за да се вземе решение. Благодаря, Ева Жули. Благодаря, господин председател, скъпи Ангел Гория, скъпи Паскал Сентаман. Благодаря, че сте сред нас. Има много колеги, които разчитат на вас за борбата с данъчното укриване в международен план. Това ще бъде трудно обаче. Много сте ми симпатични, но ми се струва, че ОИСР е част от проблема. Вие всъщност Знаете, че има стотици филиали, които са абсолютно изкуствено създадени. Единствената цел е да се намали данъчната основа. Вие искате да се борите с злоупотребите, да има нормална данъчна конкуренция, но как може да се говори за такава, след като над 70% от международните сделки се извършват между големите играчи. Това са монополите. ОИСР иска да регулира да няма злоупотреби, но тези злоупотреби стават все по-изтънчени. Скъпи паска, не смятате ли вие, че е най-добрият начин да се борим с подкопаването на данъчната основа би било да се направи така, че мултинационалните предприятия да имат колкото си искат филиали, но това да не се отразява на данъчното облагане. Има и тъй наречените неприемливи компании, като тези в Либерия с по 100 служители, които всъщност поемат цялата данъчна основа. Имаме и двустранните споразумения, обещавани от ОИСР вече десетилетия, за да се избегне двойното облагане, но сега имаме двойно необлагане. Благодаря, Марко Вали. Благодаря ви, господин председател, благодаря на представителите на ОИСР. Искам ми се да си дадем сметка, че ние се опитваме да водим война срещу алчността в името на справедливостта. Виждаме какво правят големите банки, виждаме как това е в противовес на интересите на държавата. Вие казвате, че има политическа воля, но не виждаме пряк резултат. Ние водим принцип на война. Много държави членки разчитат на тези данъци. Също времено ние знаем, че трябва да се води борба и за реформа в цели държави. Не го ли направим ще има голям проблем. Но сега по техническите проблеми, които искам да поставя. Европейският парламент има изискването да се правят доклади за всяка държава членка и нейните банки. В ОИСР има такива доклади, но те са конфиденциални. Не смятате ли, че това е стъпка назад по отношение на прозрачността? Може би също така ООН и междуправителствената група трябва да настоява това да се направи международно, за да постигнем реален резултат. Е, e Благодаря. Благодаря и на представителите на ОИСР и на, О... на инициативата на ОИСР за така наречените БЕПС да се реагира на укриването и избягването на данъците и за агресивното данъчно планиране. Инициативата ви е в унисон с действието предприето от Комисията за справяне с данъчното избягване и укриването на данъците. Е необходимо да има данъчна прозрачност. Вие казахте, че и това е един от важните стълбове, заложени в инициативата БЕПС. Комисария Москови си каза, че до юни ще бъде предоставен подробен план за данъчното облагане. Предложенията ви свързани с БЕПС с, е, трябва да бъдат е, изпълнени на европейско ниво и национално ниво. Те трябва да бъдат в унисон с е, европейското законодателство. Има някои съмнения, които съществуват. Има и проучване от Прайс Уотерхаус, което посочва, че има и хибридни инструменти. ако не бъдат регламентирани, те може да е, се е, стигне и до негативно въздействие. Държавите членки трябва да изпълняват мерки, които да са в съответствие с европейското законодателство. Питам дали ще бъдете по-конкретни и дали ще положите поставите акцент върху това, мерките да са в съответствие с европейското законодателство. Благодаря и на двамата господа, че споменаха темата за цифровата економика, тема, която е много важна за мен. дигиталната економика съдържа в себе си голям потенциал за растеж. Има разлика между цифрова и не цифрова економика. все още не разполагаме с подробна информация? Имате ли някакъв конкретен план? Ам, а, може би да а, говорите с представителя на комисията, така че и там да се предприемат конкретни действия, да има конкретно предложение. Благодаря ви. Благодаря. Ще говоря на френски, тъй като въпросът беше зададен на френски. Благодаря на Ева Жули. Веднага ще отговоря като два пъти кажат да. Целта на плана за действие е именно да се плаща данък там, където се реализира печалбата. След това принципа за равна конкуренция се успорва от някои економисти, които са много прагматично настроени но така или иначе принципът е открит. Ние не можем да се отказваме от него, защото това много ще ускъпи сделките. Консолидираната данъчна основа тук има трудности, както виждате, да се стигне до съгласие по нея, особено в световен план това ми се струва невъзможно. Необходимо е най-вече да направим невъзможно изместването на печалбата. Е, вие казвате, че ние сме стигнали до двойно данъчно необлагане. Именно за това ние искаме да въведем минималните стандарти. Тези стандарти вече са разработени, те са предмет на споразумения така че всички държави членки с съответните данъчни договорености да не се превръщат в благодатна основа за намиране на най-добрите данъчни условия. Г20 и ОИСР имат своите споразумения, но не мога да кажа, че това е стъпка назад – Работи се с много НПО, но въпреки техните усилия нищо не е постигнато. А сега с проекта БЕПС ние наистина ще имаме тези доклади за всяка отделна държава с оборота, данъците, заетите лица на най-големите мултинационални компании до 2020 година. Това обхваща и развитите и развиващите се държави и според мен става дума за много важна стъпка. Цялата фискална информация, освен това, трябва да бъде обществено достъпна. Това е условието за прозрачността. времено имаме и Япония, САЩ, държавите членки в Европейския съюз, които трябва да предоставят съответната фискална информация. Но не мисля, че решението на Г20 и ОИСР е стъпка назад. Не, това е важен напредък. Някои искаха да стигнат и по-далеч, но така или иначе ние трябва да се съобразяваме с поразуменията между суверените държави. Искаме реални резултати за данъчните системи. Не се ли използва този шанс, ние ще загубим. Да, много беше важно разработваните от нас мерки да отговарят на европейското законодателство, да се даде и по-голяма свобода, за това работим заедно с Европейската комисия, която сигурно ще наложи мерки за хибридните продукти чрез съответната директива. Разбира се, за някои от предвидените мерки може да се каже, че те не съответстват на европейското законодателство, няма как да се изпълнят. Това ще е решение на държавите членки. След това по електронната търговия ние имаме своя доклад. И имаме това е нашия продукт всъщност. В него се казва, че Дигиталната економика също е економика. Не става дума за някакъв отделен сектор, който да се разглежда като специален. Не, това е просто област, която става цифрова. Това трудно се обяснява на някои предприятия. Това се обяснява в първата част на доклада. Три държави го подкрепят. БЕПС е изключен от цифровата економика, защото тези предприятия не присъстват физически. Нямат и същия вид печалби като физически наличните предприятия. Имаме различно разбиране за изпълнението на нормите. Освен това, те не могат да планират по същия начин агресивното данъчно облагане. При МЕПС са предвидени цял набор от мерки, за да нямаме двойно необлагане. Имаме и ДДС – с Европейската комисия разгледахме решението за ДДС в страните по дестинация, където се предоставят електронните услуги. Този модел беше генерализиран, за да сме сигурни, че ДДС винаги се заплаща. И на трето място виждаме че някои държави и членки не са особено щастливи, тъй като в страни като САЩ електронни компании реализират огромни печалби, но не плащат данъци. Има разочарование, че не се събират кой знае какви данъци, но същите тези европейски държави казват в крайна сметка, когато говорим за марки, свързани с лукса, например във Франция. Защо да се облага с данък покупката, например, в една развиваща се страна, а не при нас. Много е сложна ситуацията. До някъде тя е наистина шизофренна и затова и дебатът няма как да бъде опростен винаги има за и против. Освен това, като говорим и за държавите износителки на капитал, просто трябва да се структурира дебата, за да имаме предвид и бъдещото финансиране. Благодаря. Сега проблемът ни е следния. Можем да разчитаме на превод още 5 до 10 минути. Доста желаят да вземат думата. Ще им я дам единствено, ако се придържат наистина до една минута на въпрос. Като ще ги прекъсвам след тази една минута, в противен случай няма как да чуем заключителните думи на нашите гости. дъното Хубнер. Благодаря. Виждате ли някакъв вид хармонизация в областта на данъците, от които или от която ЕС да извлече полза? На следващо място имаме един парадокс. Националните системи могат да стигнат до там, че да създават схеми за изкривяване на конкуренцията. Не трябва ли националните данъчни политики да са насочени против изкривяването? Трябва ли да позволим някакъв вид данъчна конкуренция? Съществува ли въобще лоялна данъчна конкуренция? Благодаря. Оле Лудвиксон. Благодаря. Отправят се критични бележки по отношение на работата по БЕПС в ОИСР. Казва се, че се отчитат интересите на най-богатите, а пък бедните не се взимат предвид. Какво ще направите по този въпрос? Как смятате, че трябва да се работи, за да може този процес БЕПС да е от полза и за страните извън ОИСР? Капацитета на тези страни не винаги е неограничен. Те не могат да се справят с големите мултинационални компании, с техния опит. Смятате ли, че трябва да има инструментариум, който да се използва от тези страни? Е, какво ще стане и какво да очакваме от вас? Благодаря Ивана Малетич. Благодаря. Ще задам само един въпрос и ще пропусна два. Ще дам един пример. През 2004 година Словакия въведе е, единна данъчна ставка. Тя намали и даже премахна някои данъци, като данъка върху унаследяването. Съответно, има прехвърляне от пряко към косвено данъчно облагане. Много държави членки протестираха срещу тази данъчна конкуренция, която дойде от страна на Словакия. Какво смятате вие? Трябва ли да се следва такъв подход в ЕСА или не? Благодаря. Рамон Ерегой. Исках да ви благодаря за положените усилия и да ви попитам следното. ОИСР работи усилено, но мисли ли се за супранационалните фискални механизми? Не може ли да се помисли за механизъм, който да даде легитимност на това супранационално ниво? Нямам предвид само финансовата област. Е, нямам предвид данък вид Г20, а да имаме обща данъчна основа в супранационален план. Благодаря, господин председател. Мисля, че всичко, за което говорим, това данъчно инженерство, данъчни бягства и така нататък, в крайна сметка са свързани с интересите на огромните предприятия, транснационални предприятия и желанието да им се услужи. Но в този контекст ме интересува дали ОИСР не трябва да помисли за международен статут на мултинационалните компании, за да говорим за реално проверимо данъчно облагане. И по този начин да се мобилизират всички налични инструменти. Благодаря, Дарио Шросати. Благодаря. Ще говоря за ДДС измамите. Има редица индикации, според които има сериозно увеличаване на тези измами в държавите членки на ЕС. Най-често се говори за така наречените верижни измами. Фиктивни компании извършват фиктивни транзакции. Загубите от ДДС измамите в някои страни възлизат на около 1% от БВП. Естествено, има механизми като механизма за обратно начисляване. Той въвежда определена дисциплина, но от друга страна е малко спорен в рамките на единния пазар. Какво ще кажете на държавите членки, е, за да могат те да се справят по-добре с този феномен? Благодаря. Последния въпрос е на Гомеш. Благодаря. Искам да попитам следното. В вредните данъчни практики включват ли се данъчните амнистии? перверзните данъчни амнисти, които се случват в моята страна и то в течение на няколко години, от 2009 година насам. Последния случай е наблюдавана от е, тройката такава практика. Е, средства, които отиват на Каймановите острови, е, средства, които няма как да се върнат във време, когато нашите граждани правят много жертви. И още един въпрос, така наречените свободни пристанища. Още един начин за неплащане на данъци и данъчни измами – Онези в Швейцария и Люксембург, например. ОИСР вече работи ли по този въпрос? Благодаря, господин Сантаман. Благодаря. Съвсем накратко разбрах, че имаме много малко време. Хармонизацията на данъчното на ОИСР не се занимава с този въпрос. Може да е в дневния ред на Европейския съюз, но това не е наша територия. Ние работим с, с суверенни държави, които не са интегрирани в някакво регионално сътрудничество, така че хармонизацията не е в нашия дневен ред. Не предвиждаме да се случи нещо подобно, като се има предвид, че има данъчен суверенитет и приемане от страна на държавите членки. Да, има такъв парадокс. Данъчната система води до изкривяване. Ето защо ние искаме да се справим и не говорим за хармонизация на данъчната система, говорим за някакъв вид регулация с цел да не се подкопава суверенитета, естествено. Не трябва да се вреди тук не виждам как може да има отрицателно въздействие върху развиващите се страни във връзка с БЕПС. Искам да видя солиден аргумент тук. Всъщност този феномен на БЕПС е вреден за всички. За развиващите се страни той не е чак толкова важен, колкото за развитите но развиващите се страни зависят повече от преки данъчни приходи, корпоративни приходи, приходи от корпорации имам предвид. Много често те възлизат на 20% от приходите на една страна. Има един доклад, който се появи в петък, фантастичен доклад, публикуван от УНКТАТ. Обърнете внимание на, на този текст. Мисля, че ще има подобни инициативи. Например, знаете за така наречените данъчни инспектори без граници. Те ще помагат на страните да се справят с мултинационалните компании. Това е една инициатива. Словакия въведе такъв режим през 2004 година прехвърляне от пряко към косвено данъчно облагане. Има известни промени обаче. Ние имаме доклад. Той ще бъде готов съвсем скоро и ще ви го изпратя. Ще видите какви са нашите коментари. Определено има данъчна конкуренция в Европейския съюз. И тя едва ли ще изчезне. Проблема е, че днес данъчната конкуренция се основава на нулево данъчно облагане там, където няма никаква дейност. И просто лишавате съответните лица от приход. Трябва да се приравнят дейностите и приходите. Не можем да попречим на страните да намалят данъчните ставки, ако искат. Не забравяйте, че корпоративният данък данък общ доход не е най-интелигентният начин да се засили растеж. Когато стигнем наистина до премахване на банковата тайна, това ще бъде нещо фундаментално, когато става дума за, за прозрачността. ДДС измамите много са разпространените, много са големи щетите, Европейския съюз трябва да действа, ние помагаме. Трябва да има стабилизиране на системата по отношение на данъчните амнистии. Ние не се занимаваме толкова с този въпрос, но тъй като сега преминаваме към автоматичен обмен на информация и тъй като данъкоплаците се редят на опашка да оповестяват информация, тъй като от 2017 година вече ще има автоматичен обмен на информация с Сингапур, Хонг-Конг, Швейцария и така нататък, с изключение на Панама. Та, в една такава ситуация има възможност за предварително улесняване и данъчните администрации могат да работят по-ефикасно и накрая свободните пристанища, знаем за тях, но не смятаме, че тук става дума за неплащане на данъци, тъй като тук не става дума за направена печалба, генерирана печалба, става дума за по-скоро за, запране пране на пари, средства от творби на изкуството, злато и така нататък. Аз съм се срещал с хора, които отговарят за така наречените свободни пристанища с цел да се изчисли данъчния риск. Тук по-скоро става дума за пране на пари и този проблем трябва да бъде решен. Благодаря, казва председателя, благодаря, че споменахте Панама, тя е голям проблем. Господин Гурия, искате ли да кажете нещо? Благодаря за вниманието, благодаря ви за изказаната подкрепа. Продължавайте по същия начин, не се отклонявайте от курса. Това е само началото. Това е най-интересното нещо, което се е случило напоследък. Можем да генерираме стабилен растеж, можем да намалим данъчното облагане с цел по-голяма социална справедливост, с цел повече средства за образование и здравеопазване. За да стане всичко това обаче трябва да има данъчни приходи. А за да има данъчни приходи трябва да има БЕПС и трябва да се справим с данъчните обежища. Точно това и правим в момента. Все по-възможна става тази инициатива. Когато хората виждат, че правим нещо, че има напредък, те започват да ни вярват, в миналото не ни вярваха. Някои естествено обаче вадят пистолета от кобура, за да се борят с нас. Така че, ако искаме да направим нещо, ще трябва да водим битка. Тук обаче не става дума за битка срещу някого целенасочена битка. И на последно място имам предвид мултинационалните компании. Искаме обаче мултинационалните компании да си плащат данъците веднъж и естествено да не ги облагат с данъци повече от веднъж. Ще трябва много внимателно да се обсъди къде точно да си плащат данъците те. Отново казвам, не нулево данъчно облагане, не двойно данъчно облагане. Само веднъж. Това целим. Благодаря. Thank you. Alan. Благодаря, Алан. Euh, Благодаря, господин генерален секретар, господин директор. Аплодисментите на колегите показват нашия интерес към всичко, което ни казахте. Ние поддържаме вашия оптимизъм. Никога не сме работили в толкова тясно сътрудничество. Същевременно вие показахте, че зад проблема за двойното данъчно необлагане и всички ние сме съгласни, че има такъв проблем, той е свързан с географското разпределение на облагането, но тук са важни критериите и политически, и технически, което означава, че в света световен план трябва да се проведе огромен дебат. Не става дума само за Европейския съюз. Същевременно ние в Европейския съюз сме политическа общност, имаме единен пазар, единна валута. Солидарността е сърцето на европейския проект. Някои държави членки обаче крадат от останалите техните данъци покупателна способност и заетост. Ето защо бихме искали да има промяна, да бъдем в авангарда на световната промяна и предстои и конференцията в Париж, която трябва да помогне в борбата с данъчните измами. Благодаря на Лан Ламасър, благодаря на всички вас. Знаете известната италианска фраза всички сме оптимисти, надяваме се, че ще има политическа воля. Благодаря на всички за това, че присъстваха. Благодаря на вас за това, че дойдохте и отговорихте на нашите въпроси. Благодаря на колегите.